Предлагам ви да заемете местата си, ако обичате. Много добре. Преди да започнем работа, Je... Oui. Très bien. Благодаря ви. Мисля, че всички сте се запознали с съобщението на преводачите. Е, вече няколко пъти е, сме запознавани с него. Те имат определени трудови изисквания. Благодаря им предварително за качеството на техния превод. La séance démarre. Je vous demanderai Заседанието започва. Моля за вашето внимание. Унези, които искат да обсъждат нещо помежду си, моля да напуснат залата, ако обичат. А унези, които сега влизат, моля тихо да заемат местата си. Първият проблем в дневния ред е самото му приемане. Ако няма възражение, Приемаме го без изменение. Не виждам искания за изказване. Благодаря ви за приемането на дневния ред. Втора точка. Днес имаме превод на 14 езика. електронното досие може да бъде намерено в приложението и e митинг, електронно заседание. Заседанието се излъчва в интернет. Искам да ви кажа, че също така не бива да се изненадвате, че тук има телевизионен екип от германската верига АРД, от германския канал АРД. Е, на 11 юни имаше заседание на координаторите. По електронен път сте получили протокола. Няма възражение. Смятам, че е прият и одобрен. Благодаря ви за това. По отношение на протоколите от заседанията на 12 март и 12 април също ви съобщавам, че те се приемат без изменения. И така започваме новото си заседание. Благодаря на всички ви за това, че сте тук. Както знаете, това заседание е малко специфично в сравнение с досега провежданите, тъй като ще протече в две фази. Най-напред е, ще изслушаме комисаря Витенис Андриокайтис, а ще имаме възможности да му задаваме въпроси. Благодаря ви, за, господин Андриокайтис, за това, че се съгласихте на тази игра, всъщност игра не е уместна дума, да работите с нас в този формат. Работата ще продължи един час втората фаза, след известна почивка, ще бъде с множество участници, по-конкретно четирима оратори, които ще ни запознаят с работата на ОИСР, с работата на университета на Вакенинген. Имаме и други оратори. Там също работата ни ще протече във формата на въпроси и отговор. За първата част, за първата фаза, моля за вашето внимание. Трудно е да се осигури управлението на такъв тип работа, но с координаторите се съгласувахме, опитахме се да направим специфична организация, така че всички желаящи да могат да се изкажат. Най-напред ще дам думата за 15 минути на комисаря Андрио Кайтис. Моля да внимаваме с времето. След това ще дадем думата на първите четирима координатори. След това комисарят ще отговори за 10 минути на техните въпроси, след което на другите четирима координатори ще дадем възможност за изказване. ГУЕ, Зелените, ФДД и ЕНФ като отново комисарят ще отговори за 10 минути на въпросите зададени от тях. След това ще дадем думата на двама съдокладчици от страна на ЕНП и на е, Зелените. По една минута ще се изказват те, за да зададат въпроси и комисарят ще отговори за 5 минути общо. Така ще изчерпим първата фаза. Значи са докладчиците, координаторите и спонтанни изказвания пък са предвидени за втората фаза на днешното заседание. Ето така ще протече работата в такава последователност. Всеки ще може да се изкаже, но трябва да може да получи думата, но ще направи това в е, поредността определена от мен, за да има ред. И така, давам думата на комисаря Андрия Окайтис, на когото още веднъж благодаря за това, че е тук. Имате 15 минути за изказването. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на комисията, благодаря за поканата. Европейските граждани очакват безопасна храна основателно. Безопасността е императив, но сама по себе си тя не е достатъчна. Все повече гражданите се притесняват за това как се притеснява храната, устойчива ли е веригата на хранително производство и доставки и опазва ли се околната среда. Правителствата също стават по-открити готови са на повече анализи на риска, на повече прозрачност и по-широко участие на гражданите в процеса на приемане на решение, като всичко това се опосредява от социалните медии. Не можем да откликнем на повишените очаквания, ако не преодолеем съществуващите трудности и не се движим напред в интерес на всички граждани. Тоест, вашата специална комисия в този контекст има голяма роля. За това благодаря за вашата покана и за възможността да се изкажа пред вас. Ще подчертая едно. Вашата комисия и аз имаме една обща цел опазване на безопасността на храните, опазване на здравето на хората животните и растенията и опазване на околната среда. Европейският съюз е, за постигане на тези цели има най-строгата система за регулиране на пестицидите в света. Най-напред има строга оценка от страна на държавите членки, след това от страна на Европейския орган за безопасността на храните. И едва след като се докаже безопасността, активните вещества се одобряват на ниво Европейски съюз, но окончателният продукт се одобрява от държавите членки. Нека ясно заявя, че комисията е изтегляла и ще продължи да изтегля активни вещества от пазара, ако се установи тяхната небезопасност. От 2011 година, датата на влизане в сила на регламента, на основата на научни оценки 22 вещества са с оттеглено одобрение. Даже е, процедурата ни е толкова строга, че много дружества са решили част от активните вещества, разработвани от тях, да не ги подлагат на нашата процедура на одобрение, защото смятат, че няма да го получат. Комисията не се колебае да ограничи използването на някои вещества, когато е необходимо. Неодавна приехме решение е, за недопускане на използване в открито пространство или на открито на три никотиноидни вещества. Въпреки някои от нашите усилия обаче, е, отделни държави членки смятат, че комисията не е достатъчно смела, за да забрани е, отделни вещества, е, за които има отрицателно становище от страна на агенцията ЕФСА. Нека да се ориентираме правилно в е, фактите. За четири активни вещества направихме апелативна комисия през юли. Искахме да ги забраним след отрицателно становище от страна на ЕФСА. Пиометризин и други подобни. За съжаление, държавите членки не подкрепиха моето предложение. Е, много от тях искат продуктите да продължат да се продават на техните пазари и за това се създаде състояние на несигурност. Въпреки това обаче аз съм решен да продължа да работя, независимо от така иллюстрираните трудности пред работата на комисията. Искам да ви кажа, че е, комисията и съветът е, се стараят да създадат една строга система. Но съвършена система няма. Затова трябва винаги да се стремим към нейното усъвършенстване, към отразяване в нея на полуките от дейността. Не отдавна имахме големи спорове за забраната на глифозата. Това означава много голяма отговорност, необходимост от укрепване на устойчивостта на системата. Аз съм предложил именно за тази цел преразглеждане на регламента за правото свързано с храните. Минали април Имаше обсъждане в комисията Енви и аз представих проекта, но сега ще ви запозная отново с него. В четири основни направления трябва да подобрим уредбата. Първо ще се разшири прозрачността, като учените и гражданите ще имат достъп до ключова информация за съответния продукт на ранен етап, с изключение на поверителната информация. Второ, е, ще се предприемат специални мерки за надежността на научните изследвания. Ще бъде създаден регистър в комисията, като ЕФСА ще може да дава общи съвети консултации за това какво се изисква от предприятията преди те да подадат заявления. В изключителни обстоятелства комисията може да замоли ЕФСА да поръча допълнителни проверочни изследвания. Трето, искам да кажа, че в в съответствие с исканията на парламента, на НПО, ще внесем подобрение в управителната структура на ЕФСА, без да засягаме нейната независимост. Е, трябва да има по-добра комуникация между ЕФСА, комисията, заинтересованите страни и обществото. Надявам се, че този проект ще донесе големи ползи и ще разшири доверието на гражданите в нашите процедури не съм единственият, който се надява на това. Искам да ви кажа, че Global 2000 организация, която стои зад някои граждански инициативи и в която имам приятели, стои зад тази книга. Глифозада. Строго поверително. Тази книга съдържа това предизвестие. Уважаеми комисарио Андрио Кайтис, вие сте заявили, че всички изследвания трябва да се разкриват, защото обществото има интерес да се запознава с тях. През 2018 година направихте много голямо юридическо предложение. Благодаря ви за това. Значи не сме далеч един от друг – ние живеем на една и съща планета, тя ни е единствена и ние си я обичаме. Тези предложения трябва да ги превърнем в действителност, за да няма вратички и да няма съмнение, че мултинационалните компании използват слабости в системата, за да застрашават здравето ни. der Gesundheit gefährden. Значи, започнахме да работим по този проект и ви призовавам да подкрепите тази инициатива, за да може законодателният процес да приключи до края на настоящата легислатура. Това обаче не е единствената област, в която работим. Използваме програмата REFIT, за да извършим оценка на актовете, за пестицидите. Това означава както актовете за фитосанитарните продукти, така и актовете за остатъчни вещества от пестициди. Искам да благодаря на парламента за това, че толкова сериозно работи по тези въпроси. В предстоящия доклад Павел Поц прави анализ на регламента за фитосанитарните продукти и е възложено проучване за доклада. Имаме механизъм на научни становища, комисията извършва одити в държавите членки. Цялата тази информация ще бъде вписана в анализите на комисията и съответно ще се отрази в съдържанието на предлаганите от нас актовете. Искам да отговоря и на някои опасения, които откроих в списъка с въпроси, изпратени ми от вас и които се чуха по време на предходни заседания. Е, някой път е, сме обвинявани, че непрекъснато удължаваме срока на разрешенията за веществата. Тук ние сме обвързани от законодателството. От време на време е, се налага да изчакаме, защото не винаги можете да изтеглите един продукт от пазара. Регулативните органи нямат вина, нямат вина и производителите и тогава се принуждавам да удължа лицензията. Но това, за съжаление, не може да се избегне. Не зная защо хората е, използват е, също един друг термин свръхопотреба свръхупотреба на процедурата за потвърждение. Това е процедура, която е предписана от законодателството и ние я използваме много строго в съзвучие с регламента. Потвърждаваща информация може да бъде изисквана, когато по време на процеса на оценка бъдат въведени нови изисквания или бъдат придобити нови научни или технически познания. Даже омбудсмана ме пита по този въпрос за свръхизползването на потвърждаваща информация и аз писах отговор. Направили сме нови документи за насоки, за ръководство. Вярно е, че процедурите ни понякога се бавят, но сме длъжни да бъдем стриктни и да искаме допълнителна информация от дружествата, за да отчетем достигнатото равнище на научни познания. Е, често пъти издаването на документите се бави. Това пак е важно, вярно, но ще кажа, въпреки нашите усилия. Е, част от документите подлежат на потвърждение от страна на държавите членки и нерядко не можете да формирате мнозинство. Може би идеята, която е най-добра, е да се деполитизират документите и да ги оставим само в ръцете на учените. Директивата от 2009 година за устойчивата употреба на пестициди също стъпва върху съзнанието за риска на пестицидите, който се създава за здравето на хората и за околната среда. Всички ние сме длъжни да участваме в проучванията, за да вземаме решения по тези директиви. Докладът на комисията от миналата година за изпълнението на директивата показва, че въпреки националните планове за действие, има много голяма разлика в е, практиката на държавите членки, особено по отношение на сроковете, в които те предприемат мерки, а и самите мерки се различават помежду си. Това трябва да се промени. В момента държавите членки преразглеждат е, своите национални планове, така че да включат в тях измерими цели – Комисията провежда така наречените одити, проверки за изпълнението на тази директива. И следващата година ще извършим такива проверки и за тази година имаме насрочени проверки. Целта е да следим отблизо какво става с употребата на пестицидите. Вие, като членове на парламента и на тази комисия, играете възлова роля. Затова използвам възможността да ви помоля да не забравяте, че трябва да се говори за националните планове за действие във всяка отделна държава членка и в Европейския съюз като цяло. Намаляването на използването на пестициди е цел и на новото предложение за общата селско-стопанска политика, обнародвано на 1 юни. Някои аспекти на директивата за устойчивата употреба сега са превърнати в предусловия за извършване на стопанс... селско-стопанска дейност. Плащанията на фермерите до някъде зависят от това, ще изпълнят ли тези изисквания. Държавите членки и земеделците подлежат на оценка за това спазват ли изискванията. Уважаеми е, членове на комисията. Благодаря за вашия ангажимент, за съществената работа на вашата комисия. Мога да ви уверя, че вашите заключения, каквито да са те, ще бъдат взети предвид. Моля да бъдете подробни и конкретни. Ще продължим да работим неуморно за по-голяма прозрачност, за изграждане на доверието и за подобряване на устойчивостта на нашата система за безопасност на храните. Благодаря ви. Благодаря много, господин председател, за вашето уводно слово. Сигурно то е дало повод за въпроси. Давам думата на Анжелик Делае от НП, първата координаторка, която ще зададе въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря за изказването ви, господин комисар. Е, вашата презентация със сигурност е добре обоснована, но все пак се питам за е, някои нови предложения. Оценявали ли сте възможните закъснения и увеличенията на разходите, до които може да доведе новата предлагана от вас процедура е, при економическите оператори? Вие самият казахте, че е, доста производители се отказват е, да подават заявления, защото е, процедурите са тежки. Не се ли страхувате, че по този начин обезкуражаваме производителите? Също така мисля и се надявам, че сте обезпокоен от това, че няма равновесие между исканията на потребителите за прозрачност и необходимостта от съхраняване на конкурентоспособността на един економически отрасъл. Разбира се, съгласна съм, че всеки трябва да се бори за качеството на нашата околна среда. Земеделците в този смисъл са първите еколози, обаче е, има промени в климата, това означава много нови паразити и много загуба на продукция. Е, вярно е, че е, от друга страна има и разхищение на храни. Трудно е да се, намеси равнове... да се намери равновесието. Какво правите вие за постигане на това равновесие? Господин Павел Поц е, за социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашето изказване, както и за вашето предложение за усъвършенстване на актовете за безопасността на храните. Имам някои въпроси и съмнения. Според мен проектът на комисията не преодолява най-съществените празноти, които са установени от научната служба на парламента, защото и ние си имаме тук служба за научни изследвания. Член 53. Често с него се злоупотребява от държавите членки. Той може би е най-важната разпоредба в целия акт. И второ, самият комитет ПАВ, така нареченият комитет ПАВ, в края на процедурата, колкото и добра да е тя, заседава комитетът ПАВ. Те не са обвързани нито от научните становища, а са обвързани единствено от инструкциите на своя министър, който и да е. Така че това са две много важни празноти в действащото законодателство и се питам какво сте направили за тяхното отстраняване. Мерси, мадам. Благодаря, господин Пот. Е, госпожа Макентайер е следващият координатор. благодаря, господин комисар. Благодаря за направеното представяне. Благодаря за това, че сте тук с нас днес. Първият ми въпрос е следният. След публикуване на новото предложение за общото законодателство в сферата на храните, а също така и процедурата РИФИТ по отношение на регламент 1107. Дали би било правилно да се каже, че комисията е наясно с това, че има определени слабости в системата, които трябва да бъдат разрешени? На второ място, можем ли да предположим, че комисията вече е започнала процес на подобряване на ситуацията? Вторият ми въпрос е свързан с прозрачността. На предходното ни заседание представители както от страна на Европейския орган за безопасност на храните, така и от, и от Европейската агенция по химикалите се постигнаха съгласие за това, че трябва да се внесат положителни промени в системата. Как са как участват тези две агенции в преразглеждането на законодателството? Например, дали имат някаква привилегирована позиция в рамките на процеса на консултации, в сравнение, например, с заинтересовани страни извън тези агенции. Дали ако работим по прозрачността, е, само единствено ще успеем да възстановим доверието в тази система? Има ли и други начини, по които то може да бъде повишено? Благодаря. Merci, Madame Макинтайр. La parole est à Madame Müller. Благодаря, госпожо Макинтайр. Госпожа Мюлер има думата за АЛТЕ. Благодаря, господин комисар. Предложението на комисията ще се обсъжда многократно. В момента обаче бих искал да повдигна един въпрос, който е особено важен за този комитет. Причината, поради която се сформира тази комисия, не е преразглеждането на регламент 1107, на кое на черта 09. В крайна сметка, до голяма степен трябва да поработим по взаимното признаване на продукти. Това е част от основните задачи на тази комисия. Само, че а, така, съобщенията, комуникацията от наша страна най-често не достигат до обществеността. В а, рамките на обществения дебат а, и у потребителите липсва доверие. Затова много се радвам, че вие обръщате внимание на този въпрос в рамките на вашето предложение за общото законодателство в сферата на храните. Предложението в настоящия си вид съдържа основни примери, принципи, извинете, делегиран акт за създаване на общ план за рискова комуникация. Интересуваме как гледате на изпълнението по-конкретно на този план. Как ще се уверите, че а, това ще се случи? Искам да знам и какво ще се случи с дискусията в рамките на тази комисия от тук нататък. Благодаря. Благодаря ви за тази първа серия от въпроси. Господин комисар, 10 минути, за да опитате да отговорите. Много благодаря. Ще започна с въпроса на госпожа Анжелик Делае. Въпросът беше свързан с разходите и конкурентоспособността, а също така и с опазването на околната среда. Считам, че предложението по никакъв начин не обесърчава нововъведенията. Ние имаме нужда от такива нововъведения във връзка и с активните вещества. Бих искал също така да посоча, че основното ново изискване е е свързано с оповестяването на проучванията от страна на комисията. А когато говорим за подновяване на разрешенията а, и статута на растенията, не считам, че по тези въпроси се правят кой знае колко големи разходи. Що се касае до предхожните заседания с участието на ЕФСА, със сигурност ще имаме нужда от по-добра подготовка за искане на такова обновяване, за да могат и малките и средни предприятия да изпълнят всички необходими изисквания и съответно да спазят необходимия срок за одобрение. По този начин ще се уверим и че процесът по оценка ще бъде прекъсван в много по-малка степен, с, заради искане на допълнителна информация от страна на фирмите. Смятаме, че нашето предложение е балансирано. Считаме, че то ще ни помогне да се справим с забавянията в рамките на процеса и а, категорично не смятаме, че ще доведе до допълнителни разходи. Вие споменахте въпросите, свързани с конкурентоспособността и опазването на околната среда. Да, безспорно, според мен, прозрачността е един от вариантите, посредством който можем да подпомогнем на малките и средни предприятия, за да представят по един по-лесен начин документите за кандидатстване пред съответните органи. По този начин също така ще избегнем сериозни проблеми, свързани с поверителността. По този начин повишаваме доверието и, и също така се уверяваме, че имаме по-голяма яснота на решения, които са свързани с опазване на околната среда. По отношение на въпроса на господин Пок, за начина по който се използва член 53, по-скоро се злоупотребява с него. Няколко държави членки е, са се възползвали от е, подобен тип разрешения в спешен порядък. Разбира се, за да се прибегне към тази процедура, обаче трябва да има съответната обосновка. Трябва да се вземат предвид и потенциалните альтернативни варианти, които съществуват. Сега, ние в момента преразглеждаме доклада на ЕФСА по този въпрос и мислим по следващите стъпки. Седем, в седем държави има такива случаи и те са наистина много активни по темата. Сега, когато говорим за комитета ПАВ, мога да кажа следното. Преди две години направихме определени предложения. Предложения, свързани с организирането на гласуването в комитета ПАВ по един много по-отворен и открит начин. По този начин ще успеем, според нас, да се справим по-успешно с преговорите. В противен случай, така, ще продължим да се крием само единствено зад комисията. От две години насам обаче това, този въпрос е в ръцете на със законодателите. Не виждаме те да имат особено желание да предвиждат този въпрос напред. В крайна сметка, тук отново въпросът се свежда до прозрачността и до работата на този комитет. Госпожа Макинтайр зададе няколко въпроса. Първо бих искал да потвърдя, че да, това, което предлагаме, в момента дава възможност за достъп до информацията на по-ранен етап. Ще има нови насоки във връзка с това, коя, коя точно информация може да се счита за поверителна в рамките на тези проучвания. Информацията, свързана с а, а, съответствието и ангажираността на органите от съответните държави членки са много важни въпроси, свързани с това какво ще се случи в рамките на процеса на консултации. Това са важни въпроси от гледна точка на гражданското общество. Опитах се в рамките на своята встъпителна презентация да кажа няколко думи в тази посока. Няколко пъти стана въпрос за прозрачността. Това е просто един от начините, по които както можем да повишим доверието. Разбира се, това не е единственият начин. Разбира се, трябва да се уверим, че доверието ще бъде възстановено и за целта трябва да стъпим на всички инструменти, свързани с прозрачността. Безспорно. Същевременно обаче трябва да повишим и научния потенциал, научния капацитет в рамките на ЕФСА. Идеята за това е да разполагаме с повече инструменти, в случай, че научните факти започнат да си противоречат в някой конкретен случай. Трябва да подобрим системата на арбитраж, за да може в крайна сметка да, да можем да постигаме а, и, да, и да стигаме до решение в ситуации, при които има противоречие между научните доказателства. Комисията с допълнителните научни проучвания също ще ни помогне да възстановим това доверие. Разбира се, тук нещата се свеждат и до човешкия ресурс. ЕФСА трябва да получи необходимото финансиране, за да може да привлече учени, включително и отвън. Повече държави членки също така трябва да се включат в този процес, като те също ще вземат участие в вземането на решение. И така, на последно място няколко думи за комуникацията в а, случай на риск. Ако какафонията, която съществува към а, днешна дата, продължи, нищо няма да успеем да постигнем. Към момента има различни заинтересовани страни, които предоставят разнопосочни послания, подвеждаща информация, включително различни тълкования и в крайна сметка се стига до липсата на всякакво доверие в научната общност и това, което казва тя. Смятам, че трябва да обърнем особено внимание на комуникацията в рискови ситуации, защото тя е от ключова важност за възстановяването на доверието. Добре знаете, че тази комуникация е изключително сложен процес. В нея участват множество действащи лица. На различни етапи има а, различни органи, които осъществяват процеса на оценка, например на национално ниво, ЕФСА или АЯК. Това също са органи, които се занимават с оценка. И понякога те отпращат различни послания към обществеността. От гледна точка на а, управляващите риска, те също са разположени на различни нива. На национално ниво, в самата Европейска комисия, в различните органи и така нататък. Тук процесът също е сложен. Затова трябва да видим как можем да изградим цялостни планове за комуникация, така че да постигнем един цялостен а, процес на комуникация. Оценката на риска и комуникацията по отношение на рискови ситуации са два отделни въпроса. Ние, разбира се, трябва да разработим годишни планове и да видим как ще можем да напреднем в тази посока. В противен случай, ситуацията ще си остане такава, каквато е в момента. Благодаря, господин комисар. Преминаваме към следващия етап на разговорите. господин, госпожа Ванекап за ГОЕ. Благодаря. Имам въпрос, свързан с прозрачността. Комисията даде някои пояснения по отношение на прозрачността. Каза, че трябва тя да бъде подобрена посредством публично оповестяване на резултатите. Как обаче бихме могли да установим и дори да избегнем атаки от страна на индустрията? Разговаряла съм с представители на индустрията, на промишлеността и до голяма степен а, те се вълнуват от въпросите, свързани с оценката. Как можем да избегнем такива проблеми предвид предложението, което разглеждаме към момента? Благодаря много. А сега за зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, че сте сред нас. Не знам дали знаете, че а, председателя Юнкер в своята реч за състоянието на Съюза анонсира през 2017 година началото на една такава група на високо равнище, за да установим каква е добавената стоеност на Европа и какво можем да дадем още на държавите членки. Какво правят държавите членки. И аз чух, че има предложение, че всичко, което е свързано с пестицидите и ГМО, всъщност комисията с радост би го прехвалила на държавите членки. Можете ли да ми потвърдите или да ми отхвърлите този факт, че има такова предложение, ще има такова предложение на комисията, всичко, което е свързано с пестициди и ГМО, да се отхвърли, да се върне на ниво държави членки, защото ако е така, Просто защо имаме Европа? Все пак, вие самия казахте, това е сектор, който, ако искаме да хармонизираме в Европа, именно с пестицидите трябва да се заемем. В Европа имаме и активните съставки, които се произвеждат и продуктите. А не можем да, отговор... да оставим на държавите членки а, производството и контролирането, проверките на продуктите. А има и редица а, европейски агенции, които имат немалко компетенции в това отношение. Благодаря. Госпожа а, за ФДД, а, координатор, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодари, а, господин комисар. На 3 октомври вие казвате, че Европейската а, агенция за химически продукти прави заключение през март, март 2010 година, че в глифозадите няма достатъчно а, а, канцерогени и други вредни вещества. Включително се цитират различните органи в Канада, Нова Зеландия, Австралия и така нататък. И сега, вие дадахте такъв пример – затова в Канада количеството пестициди се е увеличило с 27%, 68% нарастване на глифозадите. Австралия. Един а, доклад а, през 2013 година вече показа, че две трети от селскостопанското производство на държавата се държи на пестициди. 17 милиарда австралийски а, долара. И що се отнася до разпръскването на пестициди с а, хеликоптери и с селскостопански самолети, това не е пример в а, това отношение, защото в тази държава се използва ДТТ а, доста много, особено опасен пестицид, макар че той е забранен в, в много държави още 60-те и 70-те години. А в, там се забранява през 89-та е, година едва. В Япония не смятам, че може да се каже, че доклада на тех, тяхната агенция, техния а, орган в това отношение може да има пример, който да следваме. За това въпрос ми, господин комисар. Ако искаме да опазваме по общественото зна, здраве не трябва ли по-скоро да проучваме реалните ефекти а, на пестицидите и глифозадите по-конкретно в Европа, а не да се облягаме на удобни мнения на държави, които нямат кой знае колко похвален опит? опит. Следващия оратор, господин комисар, благодаря господин а, председател, съществува един сериозен проблем в агенцията, където непрекъснато се повтаря, че всичко е наред. А тук все повече се чуват гласове да има повече правомощия за агенцията на Европейския съюз и по-конкретно ЕФСА. какво тогава може да кажете за съществуването на нашата комисия? 46% от експертите са в ситуация на конфликт на интереси си с а, сектора. Какво бихте казали по този повод? Позволете ми а, да направя един паралел с а, световното първенство по футбол, когато един а, от отбор губи, често сменят играчите. Ако можем да направим такъв един паралел с ЕФСА, защо правим точно обратното? Това е една структура, която в момента не работи достатъчно добре. Благодаря и за тези допълнителни въпроси давам отново думата на господин комисаря отново за 10 на минути за опит за отговор на зададените въпроси. Много благодаря. Благодаря за зададените въпроси. Ще започна с първия въпрос от госпожа Хазенка. Uh, uh, that studies may be faked във връзка с това, че някои проучвания могат да са, така да се каже, изфабрикувани и съвсем фалшиви. Предложени са редица инструменти, чиято цел е да се гарантира качеството на проучванията, които се представят на вниманието на ЕФСА. Един от тези инструменти е свързан с укрепването на системата за одит – сега можем да предложим значително по-засилени инструменти във връзка с аудитирането на работата на лабораториите. И въобще имаме общо предложение за това да се разработат регистри на комисията за различни а, проучвания. По този начин ще можем да решим въпроса с а, тези фалшифицирани проучвания. Организирайки обществени дискусии, ние в крайна сметка ще можем и да повишим информираността относно този проблем. Госпожа Ривази повдигна въпрос, свързан с субсидиарността и пропорционалността. Честно казано, не съм чувал нищо за това, за което вие говорите. За първи път чух от вас. Нямам никаква представа, никаква информация по този въпрос. Може би сте получили подвеждаща информация. Няма такова предложение, категорично ви уверявам. Това са фалшиви новини, наистина, точно така. Разбира се, ние всички искаме една силна Европа. Много се радвам, че влязахме в дискусията за Европа. Всички ние бихме искали да видим по-голяма солидарност. И да, категорично сега е момента да обсъждаме множество въпроси през тази призма. Да видим как можем да подобрим оценката на ниво Европейски съюз. Трябва да поговорим за това обаче как тази оценка трябва да се подобри и на национално ниво, защото няма как да минем без нея. В различните държави има различни географски, климатични условия, различни земеделски традиции. Въобще има големи различия между националните държави. И въпреки това, ние трябва да подобрим системите в държавите членки и системите за контрол включително. Госпожа Журнала също попита още веднъж за глифозатите. Основният въпрос е устойчивата употреба на пестициди. За това говорим. Устойчива употреба на пестициди в Европейския съюз. Знаете, че има директива в тази посока. Трябва да говорим също така и за напълно интегрирана система за управление на пестицидите. Всяка държава членка има план за действие на национално равнище по тази тема. Когато говорим за устойчивото а, управление на пестициди. Не трябва да забравяме и дискусията в рамките на СЗО и плановете, които се разработват на международно равнище. Можем да продължим да поддържаме тази дискусия и с нашите партньори на двустроена основа, но тук не говорим непременно конкретно за глифозатите. Тук говорим за органите, които се занимават с извършване на оценката. Те са от една страна, от друга страна е конкретната употреба на определените пестициди. Трябва да се обърнем внимание, например, на това, че някои държави използват определени пестициди твърде много, т.е. има свърхопотреба. Тогава трябва да, се, да обърнем внимание точно на тези държави, че трябва да ползват пестицидите по един значително по- отговорен и устойчив начин. В тази връзка обаче по никакъв начин не можем да обвиним органите, които се занимават с извършване на оценка за този въпрос. Обръщали сме се към ЕФСА, към Агенцията по химикалите многократно, обръщайки им внимание на глифозатите. И те заявяват всеки път, че продължават да работят по този въпрос, особено във връзка с остатъчните вещества. Те потвърждават още веднъж, че в храните, които се предлагат на територията на Европейския съюз, нивата на тези остатъчни вещества са в рамките на безопасното. Когато говорим за глифозатите обаче, дискусията по тях не престава. Тя е постоянна. Разбира се, няма как да се намесим в науката, няма как да се намесим в независимостта на агенциите, включително и на ЕФСА. И съответно трябва да се гарантира, че независимо дали говорим за територията на Европейския съюз или на Канада, научната оценка, научните факти ще бъдат достатъчно добре издържани. Зададохте въпрос по отношение на конфликт, конфликта на интереси. Въпросът ви беше свързан с това как можем да държим управлението на риска, независимо от намесата на промишлеността. Представителите на държавите членки в новия управителен съвет обаче няма да, са, да се занимават с, определ... с управление на риска. Те няма задължение те да имат опит в тази посока. Съгласно настоящото законодателство, всеки член на управителния съвет трябва всяка година да подава декларация относно своите интереси и съответно да подпише декларация, че е, са не, всеки един от тях трябва да подпише декларация, че е независим. В крайна сметка, решенията, които се взимат в рамките на управителния съвет, са публични и прозрачни. Управителният съвет на ЕФСА се концентрира в по-голяма степен върху административни и финансови въпроси и не навлиза в сферата на научната оценка. Разбира се, винаги има възможност за подобряване на а, способностите, на капацитета на ЕМСА. За целта обикновено е необходимо допълнител... да се отпуснат допълнителни финансови средства. Всяка година ЕФСА получава повече от 60 милиона евро, за да може да изпълнява своите функции. Всички тези средства отново са насочени към това ЕФСА да бъде по-независима. Мерси, комисар. Благодаря. Благодаря, господин а, комисар. Сега ще чуем Норберт Линц от НП и после другия съдокладчик. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че сте тук днес и за това, че изслушвате нашите въпроси. Благодарни сме ви за това, че ни давате конкретни отговори на тях, особено когато говорим за доста противоречиви и понякога бих ги нарекал фриволни въпроси. Към момента 57 вещества, активни вещества очакват крайното решение на комисията за това дали ще бъдат прияти или не. Ако погледнем по-внимателно списъка, ще видим, че 33 от тях вече изостава сравнение с графика. Преди януари 2018 20 вещества вече чакат в продължение на повече от година окончателното решение за тях. За някои от тях, дори още от преди 2017 година, се чака окончателно решение. Как можете да а, обясните подобен тип забавяне? Да, безспорно комисията а, отговаря за изпълнението на договорите, е пазител на договорите, но разглеждайки ситуацията по-подробно, можем да, да, така, да стигнем до заключението, че всъщност тя не си върши добре работата в тази посока. Сега, втори въпрос Колегите повдигнаха въпроса за по-голяма прозрачност, както от страна на промишлеността, така и от страна на Европейския орган за безопасност на храните, ЕФСА. За съжаление обаче не е много ясно кой точно ще предприеме конкретните стъпки. Не е ясно кой ще вземе окончателните решения за това какво ще се предприеме в тази посока. Искам по-голяма яснота от страна на комисията за това какви стъпки ще предприеме, за да гарантира по-голяма прозрачност. Благодаря, господин Линц. Господин Таз за зелените. Благодаря. Имам въпрос, свързан с предложението, което сте направили и по-конкретно клаузата за поверителност в общото законодателство в областта на храните. Ако разгледаме по-подробно предложението и го сравним с изискванията, които в момента са в сила, например регламента от 2001 за достъп до обществени документи, или пък ако обърнем внимание на а, конвенцията от Архус, как оценявате вашето предложение? Смятате ли, че то е по-строго? Дали добавя по някакъв начин към а, изискванията, които вече са в сила, или като цяло тук говорим за подобно ниво на строгост в сравнение с вече действащи разпоредби. В рамките на своето предложение бихте искали да се създаде фонд, в рамките на който промишлеността да може да дава своя дан. Като идеята тук е да се осигури допълнителна научно-изследователска и развойна дейност по отношение на пестицидите, а също така и да се повиши прозрачността пред европейските граждани. А, можем да кажем, че тук говорим за независимо финансиране, за изключително добре подплатени проучвания. Какво смятате по отношение на този отделен фонд? Фонд, който очевидно вие подкрепяте в своето предложение. Благодаря. Господин комисар, заповядайте. И него, благодаря. Първо на въпроса на господин Линс. Във връзка с забавянията в процедурата, знаете, че това е един много сложен въпрос. Знаете, че комисията трябва да изпълни известен брой стъпки след получаване на информация, преди, разбира се, да представи а, съответния случай пред комитета. Процедурата отнема 6 месеца. Доста дълъг процес. Това е процес, който включва и дискусии с държавите членки. Много често трудно се постига съгласие между самите държави членки. В а, своите встъпителни думи казах няколко думи за предстоящото заседание на комитета, свързан с обжалването. Много често в много от случаите държавите членки отказват да дадат своята а, подкрепа и непрекъснато а, процеса на обжалване се удължава и удължава, а това отнема време. В резултат на това виждате как се получават и забавяния. Много държавите членки биха искали, докато тече процеса, съответните продукти да останат на техния пазар. Тоест, тук дори не говорим за съображения, свързани с опазване на околната среда или безопасността. Причината, поради която всъщност предложихме тези нови процедури и промените в начина на гласуване в комитета се дължи на това, че искаме да чуем разумни аргументи и то да ги чуем публично, в рамките на обществено достъпна дискусия. В крайна сметка не само комисията трябва да подлежи на така, на, на надзор от страна на обществеността, Комитетът ПАВ също трябва да бъде подложен на същото. За съжаление обаче по отношение на нашия доклад не виждаме никакъв напредък. Сега, що се касае до поверителността и клаузите свързани с нея, Духът на нашето предложение е да се гарантира повишена прозрачност. Наистина се надявам, че ще направим всичко необходимо, за да гарантираме максимална степен на прозрачност. Когато се подават досиетата обаче за определени части от проучванията, се поставя изискване да останат поверителни. В тази връзка трябва да се подаде поверителна и неповерителна версия на научните проучвания. Съответно, без никакво забавяне, ЕФСА трябва да публикува информацията в неповерителния доклад в много кратък срок, сред, след датата на подаването на а, досието, ЕФСА прави оценка дали всъщност клаузата за поверителност е наистина такава и дали има достатъчно добра обосновка за това да се счита, че дадената информация е поверителна. Ако се счете, че не е, то тогава и тази информация се публикува обществено. Тези въпроси сме ги обсъждали в различни формати. Има различни въпроси, свързани с техническото естество на процеса, с организирането на обществени поръчки и така нататък. Има много причини, поради които процеса понякога се забавя. Една от причините е високия брой на подадените заявления приблизително 450. Голяма част от подадените заявления не са заявления, по които комисията трябва да се намесва непременно. Има множество присъщи трудности, свързани с това как ЕФСА или всеки друг национален орган би избрал конкретната лаборатория, с която да работи, процедури за обществени поръчки и така нататък. Съответно, всичко това е свързано с плащане на такси. Ние не сме никак доволни от настоящото състояние на нещата и сме против едно такова предложение. Благодаря. Merci, Monsieur le Commissaire. Donc, euh, de, de vos réponses, je peux... Благодаря, господин комисар, за вашите отговори. Мисля, че всички успяха да зададат въпроси по време на няколкото етапа. Дали искате нещо да добавите? Мисля, че доста сериозна е вашата работа и може би е добре да очертаем какво има пред нас, какво стои като сътрудничество. Няколко последни думи по нашия доклад, ако искате да кажете. Искам още веднъж да привлека вниманието ви към това, че ще видим вашите заключения, но понеже е толкова важно сега тези заключения да се чуят от ваша страна, вашия принос за това как да подобрим системата, защото на края на тази година ще видим една много широка картина от усилията ни и изследванията в рамките на Рефис и различните механизми за научни съвети и така нататък ще ни помогне да имаме по- обхватни предложения за това как да се движим напред в областта на подобряването на системата и да видим възможности да се върви напред. Желая ви успех. Изключително доволни бихме били да общуваме. Знам, че нашите служби ще останат тук и ще имат възможност да обсъди с вас техническите въпроси, но и аз с радост да си сътрудничим колективно, заедно, защото всички сме на една и съща вълна. Ще бъде добре в бъдеще да не съществуват а, книги като тази. Тя е един много добър пример за липсата на доверие в нашата система. Хубаво е да вървим напред, без да провокираме нуждата от подобни книги. Благодаря, господин комисар. Няколко а, минути прекъсваме само за да изпратя господин комисаря и след това продължаваме работата си.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 Моля ви вече да завършвате двустранните дискусии, за да започваме тук. Продължаваме следващата сесия по същия протокол. Сабина Юникор от Генерална дирекция Сантия е сред нас Тя ще напусне съседанието в един момент, макар че участва в много от важните за нас елементи. Имаме тук и други важни участи, участия, различните колеги, които са сред нас и така принципът остава същия. От 10 на минути ще има всеки един от вас. И след това започваме с въпроси от съдокладчиците, после координаторите. По една минута на въпрос, две минути за отговор на член на панела и ако отговорът не е задоволителен, може да се уточни. Професор Виолет Гейсен е след нас, госпожа Сабина Юлихер, господин Финтан Бътлер и господин Боб Дидрих. Благодаря ви предварително и давам веднага думата на госпожа Сабина Юликер за 10 минути представяне. Заповядайте. Yeah, much, um... Благодаря много, господин председател. Ще използвам моите 10 минути, за да се спра на две области, в които имаше доста въпроси от членовете на комисията. Едната област е свързана с информацията за потвърждение в решенията за разрешение. Имаше доста въпроси за това как точно работи системата, как прилагаме тези аспекти. И другият ам, елемент, по който се получиха много въпроси, е във връзка с удължаването на разрешителните за различните вещества. На първо място потвърдителната информация. Това е система, в която информацията задължава подаващите заявления да предоставят допълнителни данни след а, одобрението или след подновяването на разрешителното за активното вещество. Важно е, че че ако а, подали заявление не предостави информацията в строк, се отхвърля удължаването или не се получава разрешително за активното вещество и такива доста случаи имаше напоследък за тази потвърждаваща информация. По повод на потвърждаващата информация сме а, изцяло в съответствие с 1107 от 2009 година, където изрично се упоменава възможността одобрението на дадено активно вещество да се даде а, под условие за предоставяне на потвърждаваща информация. Комисаря също спомена това, когато има нови изисквания по време на процеса на оценка или в резултат на нови научни или технически знания. Това е възможно. След това, в някои е, изключения, такова изискване може да се е, въведе, за да се уточни веществото. Много е важно да стане ясно, че тази рамка е укрепена и пояснена в настоящия регламент, който прилагаме сега, в сравнение с предишната директива, когато също съществуваше понятието потвърждаваща информация, но недостатъчно добре пояснено. Това има значение, когато говорим за активни вещества, които са обект на условието за потвърждаваща информация и днес. Комисията подаде подробен доклад към омбудсмана именно по този въпрос. Той е достъпен онлайн. И там изключително подробно обясняваме как комисията прилага а, разпоредбите във връзка с потвърждаващите данни. Още веднъж критериите, а, оформени от Европейския парламент и съвета, са именно принципите, по които се водим, когато искаме такава потвърждаваща информация, допълниваща, допълваща информация. Там обяснява, че има фактически три вида такъв, такава потвърждаваща информация, която е изисквана в миналото от комисията и в разпоредбите на настоящия регламент. Единия вид потвърждаваща информация е свързан с техническите спецификации на активното вещество – това е доста техническо, но, но си представяте колко е дълъг целият процес 3 години. Понякога техническите спецификации, които се подават в началото, са от по-скоро пилотен характер. И когато вече се пристъпи към производство, промишлено производство, може да се актуализира техническата спецификация. И за да може и комисията и самото досие да бъдат достатъчно актуални, а и за да може подаващия заявлението да демонстрира, че няма голяма разлика между двете технически спецификации, се изисква именно тази потвърждаваща информация. И всъщност почти във всички случаи, които сме проучвали, 20% от потвърждаващата информация, потвърждаващите данни са свързани с именно този технически въпрос, който дава възможност на подали заявлението да демонстрира, че макар и вече да се произвежда промишлено а, веществото, техническите спецификации участват същите. На второ място имаме а, потвърждаща информация е във връзка с спецификацията на, общество, на веществото. И той е свързан с регламента CLP. Докато все още регламента за класифицирането, етикетирането и опаковането ам, докато този процес върви, разбира се, тази класификация няма как да се предостави като допълнителна информация, но нови развития в хода на процеса може да накарат оценяващите да поискат тази допълнителна информация. Там се определя ясно и рамката във времето и а, също рамката във времето за оценка на тези данни. И последният а, случай, а, за който говорим, е когато има нови развития в областта на науката, нови събития, които не са съществували или когато е подадена молбата за одобрение на веществото или дори и след самото вземане на решаване. Така че Искането на потвърждаващи данни е съвсем уместен инструмент, както е описан в регламента, с който се цели подобряване на доверието спрямо разрешителните, които се предоставят. Информираме омбудсмана, че в 65 регламента, в които се прилага този принцип. 24 от тях имат а, именно такъв принцип за потвърждаваща информация. Както споменах, това е и случаят за веществата, в които потвърждаващите данни са поискани а, по реда на предишната директива от 1991 година. Както вече казах, това не е така ясно зададено, но понятието е там. Но ситуациите и обстоятелствата, при които може да се поиска тази допълнителна информация, не е така добре, не са така добре оби, описани. Така че считаме, че имаме по-голяма яснота на този етап. И съвсем набързо, АЕФСА винаги участва в оценката на потвърждаващата информация. Ако е необходимо, може да се извърши и партньорска проверка с държавите членки. Това е едно обстойно проверяване на данните данни. Някои от вас а, попитаха защо има вещества, които са карциногени, метаболити и са одобрени с потвърждаващата информация. Както вече казахме, възможно е в процеса на одобрение някои от характеристиките на, обще, на веществата да доведат до необходимостта за искане на допълнителни данни. И както потвърждаваме, пред омбудсмана. Комисията ще продължи да спазва своето задължение, да използва инструмента за потвърждаващата информация по един ограничителен начин, така както е разписано в регламента. И на този етап бихме искали да припомним, че на този, при, този принцип не се прилага при така наречените катов критерии. Виждам, че наближавам 10 минути, затова искам съвсем накратко да се спра на удължаването на разрешителни. Една тема, по която доста въпроси бяха повдигнати пред комисаря. Целият процес за преглед на одобрението отнема 3 години. Това е доста ясно определено в регламента. Различните етапи, етапа на ниво държава членка, етап на ниво ЕФСА и така нататък. Всичко това е ясно очертано във времето, включително задължението на комисията да вземе решение в рамките на 6 месеца. Това е във връзка с а, зададения от Линц въпрос. И да, действително има закъснения Мога малко по-подробно да се спра на този въпрос, но ние виждаме, и действително така е, забавяния на ниво държави членки. При оценката на този етап е известни забавяния на ниво Ефса също, но и заради доста сложната ситуация по отношение на управлението на риска и други фактори и има закъснение на ниво Европейска комисия. Иска ми се да кажа, че действително вземането на решения е една от основните ни задачи като служба на комисията, но ми се иска също така да подчертая, че освен това, и това е едно много силно изискване към нас, Имаме много силно изискване за достъп до информация, парламентарни въпроси. Наистина ценим адреса. Действително се стремим да сме прозрачни за начин по който работим, но просто искам да кажа, че работата ни като по отношение на управление на риска е много сериозна, много сериозен товар имаме работен. И както каза комисаря, не винаги е гладко всичко. Сложни случаи с конфликтуващи гледни точки на държавите членки съществуват. И не искам да пресрочвам времето си, затова спирам до тук. Благодаря, господин председател. Благодаря много, госпожо, за вашето експозе. Мисля, че всички внимателно чуха вашите думи. Давам думата на следващия оратор за 10 минути. Благодаря, господин председател. А, в самото начало искам да кажа, че госпожа омбудсмана нямаше как да дойде тук, затова аз ще говоря от нейно име. Няколко важни момента за нея, преди да преминем към въпроса, който обсъждаме днес. Европейския омбудсман е много а, независим орган, който се създава с европейските договори и също така работи с а, органите и институции на Европейския съюз посредством а, това е да се разгледат жалби и оплаквания от гражданите или по собствена инициатива. И накрая един друг предварителен въпрос – когато омбудсмана се занимава с различни въпроси, дали става въпрос за вземане решение на основата на научни данни или не, омбудсмана не оспорва данните от научните източници, а по-скоро се фокусира и концентрира върху процедурните елементи, дали се следват процедурите, дали има някакви видими грешки в а, съдържанието на операциите. В този смисъл разглеждането на процедурите има своето значение, да речем, що се отнася до пестицидите. Мисля, че по-подробната работа на омбудсмана по повод на пестицидите беше в едно разследване от 2016 година. Жалбата дойде от НПО Pesticide Action Network Europe. Това НПО е ПО. повдигна въпроса за пускането на пазара на пестициди и тогава действително това беше една доста сложна област. И за да може този, това, тази подробна жалба да се преодолее, да се справим с нея, омбудсмана раздели жалбата на няколко под въпроса. Ще ги опиша сега. На първо място ставаше въпрос за одобрението на комисията на активното вещество, като в същото време се идва, иска потвърждаваща информация за това активно вещество. Тук заявлението на жалбоподателя беше, че всъщност комисията одобрява а, вещества без да разполага с достатъчно информация, за да а, потвърди, че веществото действително не представлява риск за общественото здраве, животните или околната среда. Или... И след това оценката на омбудсмана беше, че тази процедура за потвърждащата информация не е в съответствие с а, законодателството. Тук ставаше въпрос за директива 91. 404. Като цяло оценката на омбудсмана беше, че разчитането на такива допълнителни потвърждаващи а, данни или информация при вземането на решение за разрешение всъщност представлява неефективна администрация. през юни, между време от 2011 година, регламент 1107 влезна в сила, където се позволяваше подход а, действително стъпващ на потвърждаващата информация. Решението от 2016 година на омбудсмана а, гласи, че Процедурата за допълнителна потвърждаваща информация трябва да се използва изключително внимание изцяло в съответствие с условията за използване на тази процедура в съответствие с регламента от 2009 година. Освен това, омбудсмана предлага на комисията да използва процедурата единствено и само където е обосновано изцяло в съответствие с законодателството и по-конкретно принципа за предпазливост, който трябва да се прилага. Това беше първата част от а, а, тази жалба. На второ място, жалбоподателят беше идентифицирал, идентифицирал 10 конкретни вещества, които са одобрени посредством тези потвърждаващи а, информации и всъщност жалбоподателят казваше, че не би следвало те да са одобрени, тези 10 а, вещества. А, те са одобрени в рамките на стария режим, директивата 404 1991 година и там няма изричен режим за използване на подхода за потвърждаващи данни. В своята оценка омбудсмана отбелязва, че тези 10 вещества са одобрени много по-рано и комисията все още не е била завършила оценката, която трябва да се направи на основата на допълнителната информация, която е предоставена. Ако разбира се, допълнителната информация а, разкрие, че има някакви пропуски, рискове и така нататък, тогава а, това означава, че веществата ще са се използвали вече известен период от време и това ще създаде риск за човешкото животинско здраве или околната среда. Решението, което предлага омбудсман по този конкретен въпрос е, а, че комисията всъщност не използва а, този принцип сам когато има конкретен проблем. Затова а, омбудсмана предлага комисията да завърши оценката си по тези 10 случая, които доста време изчакват и да се предприемат нужните мерки след завършването на оценката. Омбудсмана също така отбелязва, че комисията трябва да предприеме същия подход а, и в другите все още висящи случаи. Третия въпрос, повдигнат от жалоподателя, е, че комисията не е достатъчно точна в а, определенето на смягчаващи мерки в случаите, в които е одобрила активно вещество. Комисията вече а, е, чухте, а, е, че а, е, тези мерки а, е най-добре да бъдат. А, поставени на, дърво, на ниво държава членка по редица причини и че държавите членки имат по-добра възможност да преценят какви ще са най-добрите смягчаващи мерки. Решението, което предлага омбудсмана в този случай е, че действително настоящата система стъпва на едно разделение на правомощите между държавите членки и комисията, но Омбудсмана смята, че комисията е твърде нестриктна на моменти и оставя тези мерки на ниво държави членки и се предлага комисията да разгледа този си подход и да включи по-конкретни смягчаващи мерки, особено в тези случаи, в които ЕФСА е идентифицирала някои въпроси, които предизвикват притеснение. И последният въпрос, по който ще говоря съвсем накратко, е свързан с одитите и проверките на, да, на комисията за това в каква степен действително държавите членки прилагат условията за смягчаващите мерки, определени от комисията. В този случай омбудсмана предлага комисията да разгледа подхода си са за одити и проверки да се правят по-често и по-навременно и по-конкретно се предлага комисията да измени или отегли разреши, разрешение много внимателно да проверява как се отразява това на ниво държави членки. И така, това а, беше а, разследването установено и а, съветите оформени от омбудсмана, комисията разгледа тези предложения и омбудсмана а, поиска срок от две години да се докладва за стъпките предприяти по повод на тези предложения. Както чухте, по-рано тази година комисията подготви подробен доклад за омбудсмана във връзка с предложенията, направени от омбудсмана през 2016 година. И както също така знаете, Pan Europe междувременно писа на комисията а, и сподели своите бележки по повод на доклада на комисията към омбудсмана. И от тяхна страна не се приема голяма част от доклада и се иска комисията да отговори към тях с коментари по настоящата ситуация. На този етап омбудсмана няма да коментира по тези въпроси. Просто има един а, фактологичен елемент от тези 10 а, вещества, които бяха идентифицирани от ПАН и а, по които беше докладвано от комисията по-рано тази година. Две от веществата а, имат допълнителни ограничения в резултат на потвърждащата информация. В единия случай имаше ограничение, що се отнася до степента на използване и прилагане на а, веществото, което ограничение идва 5 години по-късно от разрешителното и в тези 5 години това вещество е използвано на нива в степени, които според комисията а, не счита за здравословни. И другото вещество, молатеон, става въпрос а, за използването на вещество в парници. Единствено вътрешно може да се използва, тъй като то представлява риск за птиците – има в момента процес в СТО по повод на това вещество и а, то се използва вече от 8 години на основата на разрешително, което първоначално е дадено и в момента според комисията не е достатъчно ограничаващо. Благодаря, господин председател. Мерси, мерси de votre... Благодаря. Благодаря много за вашето изказване. Сега давам думата на господин Боб Дидрих от Ойсера за 10 минути. <clears throat> Благодаря, господин председател. Замолен бях да се изкажа за принципите на ОИСР, свързани с добрата лабораторна практика, както и за насоките за изпитвания в ОИСР които са изработени от нашата организация и се използват в голям брой страни при издаването на разрешение за употреба на пестициди, както и за употреба на доста други химикали. Всички знаете каква е предисторията на създаването на добрата лабораторна практика – това стана в отговор на широко разпространените измами през 70-те години, които бяха констатирани в частните лаборатории в Съединените щати, работещи по договор. Тук ще се опитам да очертая по-обща картина на превръщането на добрата лабораторна практика в международен стандарт. Те не се използват тази практика не се използва само на национално равнище. Опитал съм се да дам подробни отговори на зададените към експертите въпроси, но ще отстъпя малко назад, защото наистина искам да очертая пред вас по-общата картина, която дава отговор на въпроса защо добрата лабораторна практика се превърна в международен стандарт. Има над 100 000 химикали на пазарите на страните, членове на ОИСР. Всяка година на този пазар навлизат около 1000 нови химикала. За да се гарантира безопасната им употреба се изискват много средства, както от страна на дружествата, така и от страна на правителствата. Вие сте се убедили в това при регулирането на употребата на пестициди в Европейския съюз. Така че е, начинът по който могат да реагират на този проблем държавите членки е следният. Да се хармонизират методиките за оценка на риска. И по този начин да се сподели бремето по гарантиране на безопасната употреба на всички тези химически вещества във всички страни. Колкото по-хармонизирани са методиките за анализ на риска, толкова повече работата, извършена в една страна, може да бъде използвана и в други страни. Имам предвид работата по оценката на риска. Един от инструментите, разработени от ОИСР за решаване на този проблем, е така нареченото взаимно приемане на данни. През 80-те години на миналия век страните членове на ОИСР постигнаха съгласие, че ако изпитванията свързани с един химикал, са извършени съобразно насоките на ОИСР и принципите на добра лабораторна практика, разработени от същата организация, резултатите от тези изпитвания ще бъдат използвани, приемани при приемането на решения от регулативните органи на всяка друга страна, участваща в системата. Това означава страните членове на ОИСР и 6 страни партньори. По този начин се избягва дублирането на изпитванията, избягва се създаването на нетарифни пречки в търговията. Всеки химикал се подлага на изпитване само веднъж, а не няколко пъти и то съобразно различни национални стандарти. Както споменах, улеснява се и сътрудничеството между страните, защото един анализ на риска, извършен в една страна, поне до някъде може да се използва и в други страни. Asked... Uh, Бях помолен да отговоря на въпроса дали добрата лабораторна практика е гаранция за добра наука. Краткият отговор на този въпрос е не. Гаранцията за качествената наука са насоките за изпитвания, разработени от ОИСР. В продължение на години и сме разработвали насоки за тестване, за изпитване на всевъзможни свойства на веществата физико-химически свойства, отражение върху биотичните системи, включително водната среда, разпадане и натрупване, отражение върху здравето. Е, имаме и по-специфични насоки, например, свързани с е, химическите аспекти на остатъците от употребата на пестициди. Над 100 са общо, над 150 даже са е, различните ни насоки за изпитвания. И те винаги са в съответствие с най-новите научни стандарти. Е, стандартизацията не може да изпреварва научното развитие, но ние гарантираме, защото нашите насоки за изпитвания непрекъснато да се актуализират. Те често се актуализират, често се усъвременяват, за да бъдат все по-съвършени и да съответстват на последните постижения на научното поприще. Разработихме нови насоки за изпитване, които са и обнародвани. десет 10-20 от тях актуализираме годишно. Значи, не се опира тук толкова до науката, колкото до качеството върху контрола върху качеството. Въпросът е как ще се контролира необходимото качество. В насоките се визират въпросите на управлението, отговорността на ръководителите на изпитвания и на служителите, които участват в тях, оборудването, с което трябва да бъдат снабдени лабораториите, стандартните процедури, по които се действа, документацията, суровите данни, тяхното съхраняване, поддържането на архив и прочи. Така че добрата лабораторна практика всъщност се свежда до контрол върху качеството, което придава надежност на резултатите от изпитванията. Как осигуряваме доверието между страните, които участват в тази система? Всяка страна, която участва в системата, трябва да създаде национален орган за контрол на спазването на добрата лабораторна практика и на изпитванията. Този орган извършва така наречените проучвателни одити, проучвателни проверки – чрез които се гарантира, че анализите се извършват в съответствие с нашите насоки за изпитвания. Също така съществува система, която гарантира, защото резултатите получени в една страна, могат да бъдат подложени на одит, на проверка в контекста на мрежата на национални органи за контрол. Например, ако Австралия получи някакъв резултат от е, проучване, което е извършено в Канада, е, Австралия може да се обърне към компетентният орган на Канада, за да извърши проверка на изпитването. Всеки контролен орган може да бъде подложен на партньорска проверка. И такива се извършват периодично, за да се гарантира еднообразност на подходите към е, проучвателните одити и към лабораторните проверки във всички страни, участващи в системата. И като заключение бих искал да очертая обхвата на добрата лабораторна практика и на те, изпи, тесто, насоките за изпитвания. Е, включваме всички неклинични изпитвания на химикали или химически продукти при е, лабораторни условия или в околната среда. Промишлени химикали, фармацевтични продукти, пестициди, биоциди. Е, сега с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Председателят благодаря. Благодаря господин Дидрих. Сега госпожа Жейсен. Да. Вие можете да се изкажете веднага. Не знам дали предпочитате първо да чуете въпроси. Не, ще се изкажете. Госпожи и господа, първо ви благодаря за това, че ме поканихте на вашето заседание. Искам заедно да тръгнем на едно пътешествие и да видим какво става в почвата. Искам да ви кажа и да ви покажа как пестицидите се отразяват върху почвата. Почвата е кожата на земята и основата за производството на нашата храна. Затова ще ви покажа как се използват пестицидите в Европа. Имате ли някаква представа колко пестициди в момента са на пазара? Говорим за 2000 пестициди. С повече от 500 различни активни вещества – преди заседанието чух да се споменава глифозата. Не е единственият пестицид. Глифозатът, говорим за 2000 пестициди. Както виждате тук, в Европа и по целия свят употребата им расте. Как можем да анализираме риска от употребата на тези пестициди за околната среда и за хората, които са изложени на тяхното въздействие. Не зная дали мога да ви покажа. Не, не мога да покажа. Но виждате, тук е обрисуван така наречения екосистемен подход. Пестицидът влиза в екосистемата. Той най-напред влиза в растението, след това от растението попада в почвата. След това влиза в подземните води, и да засегне също така и надземните води, където поразява живот. Когато стигне до подземните води, обаче той може да се утаи и да си остане там за вечни времена. В Веренинген мои колеги са анализирали бутилки с вино и са намерили там до 26 различни пестицида, защото от подземните води е, вещества като атразин и други подобни стигат до питейната вода, а се поемат и от растенията. Също така, знаете, че почвата подлежи на ерозия. Е, като дойде пролет, е, прозорците ви се замърсяват, зацапват се с прах. Този прах идва от земеделските райони. Вятърът я носи. Какво съдържа пръхта? Ами съдържа това, което съдържа почвата, което съдържа водата. И всъщност пръхта е причина за пряка експозиция на хората на вредното въздействие на пестицидите. Ако пестицидът е в почвите, мисля, че ние трябва да говорим за устойчиво управление, да се справим с ефекта от присъствието на пестицида там. Какво означава това обаче? Каква оценка на риска, какъв анализ на риска извършваме в момента и какво ни липсва? Виждате тук вляво пропускливостта и поемането на пестицида от растенията. ЕФСА и други агенции използват симулационни модели за да видят доколко растенията поемат пестицидите и как те могат да попаднат в храните. Има друг модел на разнасене чрез вятъра. Няма никакви доказателства какво става с пестицидите, когато ги разнасят ветровете. Този риск изобщо не се взема предвид в никакъв нормативен акт в момента. Ще ви го покажа след малко може да има разпространение на пестицидите чрез ерозия, причинена от водите. Водата, която подкопава почвите, отмива голяма част от тях. И този начин на разпространение на пестицидите също не се взема предвид в момента. И оттичането е друг модел, модел на оттичането. Оттичането на водите също носи пестициди. Какво според мен трябва да знаете? Ние сме направили една първа оценка. Първи анализ на европейските почви на основата на базата данни Лукас. Това е програма, която първоначално е разработена за органични замърсители но ние прибавихме и други химически вещества и изработихме една статия за глифозат. Той присъства в 45% от всички почви в Европа. Това въжи за глифозата и за киселината, която е, е неговия, неговото основно остатъчно вещество, е, киселината ампа. Още 13 вещества, 13 химически съединения отрихме само в една мостра. И при това а, е, сме направили тестове само за 74 активни вещества, не за всичките 500 на европейския пазар. 73 са остатъчните вещества от тези химикали и абсолютно нито един процес на анализ на риска не ги отчита. Независимо дали се преценява риск за здравето на хората или на растенията или на животните. Ерозията, причинена от ветровете и водите, също е, е била предмет на нашия анализ. Виждате тук ветрова ерозия и водна ерозия – са показани на картинките. В Холандия установихме, че глифозатът се съдържа в обем 10 мг на килограм почва. И ако хората ходят в района, където той се съдържа, те вдишват частиците – няма никакви изследвания за токсикологичните опасности, които създават глифозатът и неговите остатъчни вещества. Никаква токсикология няма. И пак припомням, глифозатът не е единственият пестицид, който се отаява в праха. Това, което знаем е, че е, повърхностният слой на почвата при ерозия е, води до това пестицидът да се прикрепи към най-дребните частици. Затова два пъти по-високо е съдържанието на пестициди и техни остатъчни вещества в ерозиралия слой, отколкото в този слой, който остава. Какъв е животът на почвата? В почвата живеят 1 милион живи вещества. Значи в една шепа пръст. Има повече живи вещества, отколкото живеят хора на Земята. Сега, в момента нормативната уредба регулира острото излагане, острата експозиция, хроничната експозиция и се преценява дали съответното вещество е токсично за живота в почвата или не. Използват се за изпитванията един а, молет, а, два вида а, черви, които а, изработват компост, а, общо пет живи организъма. Обаче в Земята живеят над 5 милиона. Над 5 милиона живи същества. Можете ли да направите надежни изводи? Неодавна обнародвахме статия, в която се вижда, че почвените организми структурно се видоизменят при използването на пестициди. И когато говоря с земеделци, винаги им задавам един въпрос. Как се е променил животът във, ваш, във вашите почви през последните 20 години? Където и да са тези земеделци, през, те ми отговарят едно и също. Не можем да се отървем от гъбички. Все повече фунгициди пръскаме, но не можем да се отървем от гъбички и от болести в почвите. Защо? Тук виждате една прекрасна картинка – добрите, лошите и грозните. Всички живеят в почвата. Значи, на ниво корени има почвени организми, които благоприятстват растежа на растенията. Те са добри. И има и лоши организми. Те носят болести за растенията. А грозните са стафилококите, човешките патогени. Какво ще стане, ако използвате глифозат, например. Той избива всички организми. Включително и тези, които извършват протеинов синтез. Значи глифозатът изтребва добрите почвени бактерии. И а, благоприятства развитието на гъбичките – за това, който гледа картофи не може да се отърве от гъбички. Все повече се увеличават гъбичките. А микориза, която благоприятства поемането на фосфати от почвата, се унищожава. Та, заключението ми е, че Процедурите за одобрение на глифозат и други пестициди трябва да се усъвършенстват. Самата почвена общност се променя. Трябва да се извършва оценка на екосистемата. В почвата трябва да се събират материали, от които да могат да се извлекат сурови данни. И то не само за отражението на активните вещества, а и на остатъчните вещества след разпада на активните вещества. И всичко това трябва да бъде подложено на изпитвания от независими организации. Колегата говори за различни лаборатории. Ако различните лаборатории имат различни протоколи и различни стойности, използват, използвайте най-низката стойност. Това е елементарна предпазна мярка. И трябва да има контролни програми. За пестицидите, за остатъците от пестициди в почвите трябва да има общо европейски програми. Това се следи за сега само на национално ниво за от забранени пестициди като ДДТ и други подобни, но за одобрените активни вещества нямаме никакви прагови стойности, които да регулират остатъчните вещества от използването на пестициди. Значи, от една страна трябва да се усъвършенства процедурата за одобрение, за даване на разрешение, но от друга страна одобряват се много вещества – повече от 10% от мострите в, от водите, ако повече от 10% от мострите на води, на почви, на въздух съдържат остатъчни вещества от съответните активни вещества, трябва да се мисли за тяхната забрана. Ние все още прилагаме пестицидите така, както са били прилагани през 60-те години на миналия век. Земеделците пръскат цялата нива, вместо да пръскат само там, където са забелязали, че има гъбички или вируси. Затова наистина трябва да се борим за едно ново съвременно земеделие. Благодаря ви. Мерси. Мерси Председателят, благодаря много за вашето изказване. Мисля, че всички са слушали внимателно. Даже съм сигурен, че са го сторили. Защото сега предстои да започнем да задаваме въпроси. Норберт Линс, за една минута ще прилагаме системата на пинг-понга. Въпрос, последен от отговор. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към господин Дидрих. Сърдечно ви благодаря за това, че ни запознахте с концепцията на добрата лабораторна практика и го направихте изключително ясно. Въпросът е какви проучвания трябва да се използват, за да се проверят активните вещества? Да се направи проекта. Как можем да съберем повече становища от независими учени. Аз мисля, че това е една добра идея. Вие какво мислите за нея? Да, да се събират виждания на учени извън установените форуми, които са така, да се каже, повече или по-малко конвенционални. Господин Дитрих, не мога да ви отговоря, за съжаление, достатъчно добре на вашия майчин език, за това ще се справя на английски. Никой не пречи на този, който извършва анализа на риска, да вземе предвид всички съществуващи изследвания. Няма ограничение и добрите анализи наистина се опират върху всички съществуващи проучвания. Що се отнася до неконвенционалните проучвания, правени от научните лаборатории, те могат да допринасят нещо към науката и да анализират проблематика, по която все още няма стандарти. Така че могат и да открият неща, които да не са откриваеми с стандартните методи. Тук обаче стои един въпрос – възпроизводимостта Стандартизирането на методите на изпитване има едно предимство. Тези методи са повторяеми т.е. в различни лаборатории могат да бъдат еднакво прилагани. Докато научните лаборатории, тези неконвенционални лаборатории, не винаги могат да, въз... да дадат резултати, които са лесно възпроизводими. техните резултати могат да бъдат по-необичайни и тогава онези, които извършват анализа на риска, могат да не знаят как да употребят тези резултати, тъй като не е установена така наречената възпроизводимост на резултатите. Тоест, използването на нестандартни тестови резултати има своите предимства, но и своите недостатъци. Благодаря. Господин Барт Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се за техните експозета. Искам да задам въпроси към всички, обаче трябва да избера един и избирам професор Гейсен. Госпожо професор, вие ни казахте, че процедурите за одобрение на пестицидите не са достатъчно солидни, за да се оцени отражението на остатъчните вещества от пестицидите и смесите от пестициди върху почвите. Това означава ли, че неприемливата вреда върху околната среда никога не е била използвана като основа, като основание за забрана на използването на определен пестицид. Можете ли е, да поставите този въпрос в контекста на своите заключения? Ами две неща. Първо, е, информацията, с която разполагаме в момента в Европа, за да от оценим отражението на пестицидите и техните остатъчни вещества върху почвените биоти. Значи, има риск. Когато има риск и когато има отражение, тези активни вещества не се одобряват и не се пускат на пазара. Значи, ако екологичният ефект а, надхвърля нормите, съгласно установените процедури, веществото не се одобрява. Но тези процедури са разработени, може би, преди 30 години. По-млад е само един метод, свързан с минерализацията. И съответно процедурите отговарят на технологиите, съществували преди 30 години. Днес можем да направим така нареченото ДНК секвенсиране, нещо, което на времето не е било възможно. Има много по-съвременни методики и чрез тях можете да видите кой живее в почвата и кои са общества – претърпяват структурни промени в резултат на използването на пестициди. Мисля, че трябва да променим процедурите, като ги приспособим на, към съвременните технологии, които сега съществуват. И така ще можем да разберем в различните видове почва какво става и да разработим стандарти. Съгласна съм с колегата, че се нуждаем от стандартизация. Обаче тази стандартизация трябва да се опира върху съвременна научна технология – и освен това, трябва да се е, има предвид, че действителността не означава едно вещество да влияе върху един организъм. Има смеси от вещества, съчетания от вещества, раз, различни съставки си взаимодействат и действат върху всички живи организми в почвата. Благодаря, Симона Буонафе. Благодаря. Искам да благодаря на всички експерти, но особено на госпожа Гайсен, защото коментарите и наистина предизвикват много размисъл у нас. Да се върна към това, което каза господин Бътлър. Вие говорихте за това, че Европейският омбудсман не иска да подкопава ролята на учените, а по-скоро да се увери, че процедурите се спазват по най-точния възможен начин, въз основа на принципа за прозрачност и принципа за предпазни мерки. На това искам да обърна внимание. Опитах се да задам този въпрос и на комисаря. Искам да подчертая, че тук в парламента сме изключително чувствителни към въпроса, свързан с конфликта на интересите. Интересуваме дали а, омбудсманът по някакъв начин обръща внимание в по-голяма степен на процедурите за одобрение на тези вещества, особено в контекста на комитета ПАВ. Комисарят заяви, че прозрачността се гарантира гарантират се благодарение на факта, че протокол от заседанията се оповестява публично. Бих искала да задам същия въпрос и към вас, обаче и да видя какво считате вие. Дали смятате, че публикуването на протокола от заседанията на комитета всъщност е достатъчна гарантия за прозрачност? Ако не е така, особено с оглед на обществените консултации, на които сте дали а, начало, какво смятате, че трябва да се направи, за да поправим въпроса? Yeah. Um, Благодаря, следващия оратор. За съжаление, Европейският омбудсман не е работил по този въпрос по-конкретно. Прозрачността е въпрос, който се разглежда в различни други рамки, но не и конкретно в рамките на това, с което се занимава в момента Европейския омбудсман. Коментарите на омбудсмана в най-голяма степен следват от преглед, преглед, който се осъществява в резултат на поступили жалби. Опасявам се, че омбудсманът няма общ, публично оповестена позиция по а, въпрос с а, прозрачността. За съжаление, не мога да кажа нищо повече а, на този етап. Мерси. Е, мадам Макентайр. Благодаря, госпожа Макентайр. Благодаря. Искам да задам въпрос към господин Дитрих. Ще ми помогнете ли да разбера нещо? На втория слайд на вашата презентация вие посочвате, че годишно има около 1000 нови химикала. След публикуването и влизането в сила на регламент 1107 преди около 7 години, едва 8 активни вещества са били а, одобрени и съответно са пуснати на пазара. 57 заявления за активни вещества са подадени. А ако се върнем към тези 8 активни вещества, които всъщност са пуснати на пазара, 4 са конвенционални химикали, а 4 са нискорискови вещества. Съгласно предходното законодателство, говорим за разпоредба 94014, средно има 8,4 ново вещества всяка година. А съгласно регламент 1107, средно говорим за 1,2. Можете ли да ми помогнете да разбера по-добре тези изключително ниски цифри, сравнени с това, което пише във вашата презентация за хиляда нови химикала. Um, Благодаря. Цифрата, за която говоря аз в своята презентация, е цифра, която обхваща всички вещества. Тоест тук са включени и промишлените химикали, биоциди, пестициди, фармацевтични продукти и така нататък. По-голямата част от тези вещества всъщност са промислени химикали. Причината, поради която броят на пестицидите е толкова нисък, се дължи на факта, че разработването на активни вещества е изключително скъпо начинание. Същото въжи и за изпитването на цялостното досие, свързано с химикала. Тоест, трябва преди да пуснем съответния пестицид на пазара, трябва да се поставят съответните граници, свързани с използването му. Въобще, изследователската дейност е изключително ресурсоемка в този смисъл. Същото мога да кажа и за научните изпитвания по отношение на различните химикали. Добре, тъй като това е комисия, която се занимава с пестицидите, бих искала да попитам дали ако говорим само за пестициди, с какво бихте подменили тези хиляда, които са посочени в а, вашата презентация? Ми някъде между 10 и 100. Може би по-малко дори. Фредерик Рис, Благодаря. Госпожа Фредерик Риес от Алге. Да, много говорихме действително за различните мерки предишното заседание и сега доста се спряхме на въпроса на допълнителната информация за потвърждение, която се изисква от вносителите след а, разрешителното, след разрешаването. И това е проблема, че след даването на а, разрешително след одобрението на веществото се изисква и се получава тази информация. А, беше казано, че а, омбудсман определя тази процедура като лоша администрация. А, наистина чухме и това, но ми се иска а, да се а, върна и на останалите коментари. Много предложения, много а, предложения и пре, е, е, препоръки от страна на Боцмана и е, в същото време още един доклад тази година на Свети Валентин от е, комисията. Неправителствената организация е напълно недоволна от този е, доклад. Е, а, не съм сигурна кой, дали, дали господин Бърто, Бътлър или госпожа Шоли могат да отговорят на този въпрос, но а, ми се иска да а, узная как смята комисията, че е отговорила на тези а, притеснения и също така как а, а, смята а, госпожа Бутсмана, че се процедира в момента, как оценява доклада тя. Вероятно ще повторя това, което вече казах, поне частично. Приели сме много насериозно доклада на омбудсмана и представените в него становища. През декември в своят отговор много конкретно сме посочили какви стъпки сме предприели вещество по вещество с съпътстващите пояснения. Към момента омбудсманът следва да направи оценка на това доколко удовлетворителен е отговор от страна на комисията. Споменахте неправителствената организация, която е подала жалба още през 2013 година пред Европейския омбудсман. Тази неправителствена организация предостави информация на комисията, че не е доволна от отговора на комисията. Това, което направихме през месец май, беше да дадем втори отговор на неправителствената организация, в която даваме по-подробна информация и пояснения по всички въпроси, за които неправителствената организация е подала жалба и съответно счита, че не е получила достатъчно подробен отговор. Отговорили сме по най-точния начин и на Европейския омбудсман, във връзка с това как се а, използва разпоредбата за потвърждаваща информация, че я използваме в изключително ограничен брой случаи и така нататък. Другото, което мога да ви кажа в отговор на вашия въпрос е, че ситуацията е много сложна. А, видели сте и в отговора поступил до омбудсмана, че а, тук говорим за а, допълнителна сложност във връзка с това, че има два набора от а, законодателни актове, предходния и този, който е в момента в сила. Така че а, възоснова на тази цялостна ситуация сме се опитали да поясним защо считаме, че предприятите от нас стъпки са удачните в рамките на настоящото и предишното законодателство. Благодаря. Um, Считам, че е изключително важно да посочим, че всички примери от доклада от 2016 година са свързани с предходното законодателство. Директива 91-104. 194, извинете. няма никакви случаи по отношение на които да сме направили преглед на това как сработва регламент 1107. Омбудсманът заяви, че се тревожи от факта, че конкретната разпоредба в регламента от 2009 година, разпоредбата за предоставяне на потвърждаваща информация, не се използва в, с достатъчно голяма степен на предпазливост. Разбира се, този въпрос ще се разгледа допълнително, в случай, че постъпи жалба по него. А що се касае до отговорът, който получихме от комисията на а, двугодишния доклад, мога да заявя следното. Очакваше се да постъпи жалба по отношение на а, начинът по който комисията прилага настоящото законодателство и дали се спазват необходимите а, стандарти в а, изпълнението на процеса. Към момента Европейският омбудсман все още не е изразила своето становище по въпроса. Това ще се случи едва след като приключи официалния процес на преглед. Към момента тя запазва мълчание, мълчание защото в противен случай всяка, а, така, всяко становище може да се счете за предрешаващо крайния изход от процеса. Мерси. Благодаря. Анекан има думата. Е е, е- Благодаря, господин председател. Имам въпрос към господин Дидрих. Вие споменахте взаимното приемане на данни във връзка с добрата лабораторна практика. Тази система се основава на инспекцията на добрите лабораторни практики. Ако знаем, например, че инспекторите в САЩ по процедура 5 работят съгласно тази процедура. Ако разгледаме обаче базата данни на EPA, можем да установим, че, например, изследователския сектор на Монсанто е бил подлаган на инспекция само веднъж в рамките на период от 10 години. Та въпросът ми е защо трябва до, голяма степ... до такава голяма степен да се доверяваме на системата за взаимно приемане. Um, <clears throat> okay, um, two, two, uh, two answers. Uh... Имам два отговора, които мога да ви дам. Първо, Трябва да вземем предвид ограниченото количество ресурс, с което разполага EPA. Това ограничено количество ресурси се отразява отрицателно на това доколко американските лаборатории се използват в рамките на процеса за добрите лабораторни практики. Тоест през последните години се установява, че броят на изпитванията, които се провеждат в САЩ, намалява. Това се дължи на факта, че промишлените компании, които провеждат такива изпитвания, имат сериозни притеснения относно потенциалната липса на доверие изпитванията, проведени в подобни американски лаборатории. Същевременно EPA намери начин да подсили ресурсите, с които разполага и съответно да увеличи броя на инспекциите, които провежда на територията на различни лаборатории. Трябва да кажем обаче, че в Штатите има две два органа, които се занимават с инспекции EPA и FDA. FDA е всъщност органът, който в по-голяма степен се занимава с извършването на тези инспекции, но се надяваме, че преразпределението ще се осъществи скоро и ще има подсилване на практика. Госпожа Морало, заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. Моят въпрос е към господин Несем. Вие предлагате доста варианти във връзка с, с фуржицидите на основата на мед. Вие казвате, че няма продукти а, на, мак на пазара, а, за тези, които могат да заменят фунгицидите. Защо липсват такива альтернативи е въпросът ми. Е, технически има ли възможност да се разработят такива продукти, за да е, може да се е, забранят фунгицидите на основата на мед, които са доста опасни според редица експерти? И на какво се дължи тази липсва заради липса на интерес на производителите? Изобщо как можем да се а, да направим така, че да се използват ефикасни а, продукти, а, не задължително с мед. Два елемента. От една страна, капа сулфат, извинете, медния сулфат се натрупва в почвите. В сравнение с а, обичайните химични пестициди, които се използват в неорганичното земеделие. Този пестицид които всъщност се разграждат в почвата, медът се натрупва в нея. Това е причината, поради която много хора, включително и аз, считаме, че не е добър вариант да се използва медния сулфат в органичното земеделие, защото медта се натрупва с времето в почвата токсичността му не е висока. Тук говорим за микрохранително вещество. Но ако опред, а, мета надвиши определени нива, тя става токсична за растенията. Към момента обаче на пазара няма альтернатива на медния сулфат за борба с гъбите. Какво обаче има в момента на пазара? Ами има има растения, които могат да бъдат посадени и съответно да се използват с фунгицидна функция. Например, в производството на вино вече има такива и се използват в лозята. Как действаме към момента? Наблюдаваме наличието на определен а, вредител и третираме. Само, че трябва да започнем с третирането от а, етап а, семена, чак до последния етап на производството. Както казах, към момента нямаме заместител на, органичен поне заместител на медния сулфат, но има растения, които са резистентни и могат да се използват с такава функция. Не знам, не знам дали това отговаря на въпроса ви. Добре? Е, Благодаря. Сега имаме има господин Благодаря господин председател. Госпожа Жосен е адресата на моя въпрос. Вие говорихте за почвите. Може ли да обясните на един селски стопанин, какъвто съм аз, въздействието на глифозада в фауна, на върху фауната и флората, а, освен почвата? Защото говорим и за амоняк тук. А, аз а, искам да а, посоча един много важен проблем, който не веднъж сме обсъждали тук. Сърските стопани се разглеждат като замърсители, но всъщност ние им предлагаме, дори им налагаме продукти без да имаме предвид околната среда и по този начин предизвикваме кризи. Ако глифосатите бяха някакво решение? Смятате ли, че има възможност да се действа така, че да няма толкова лоши въздействия върху околната среда, включително а, и за здравето, а, но и без да е много скъпо. И според критериите, които очертахте, а, смятате ли, че резултата а, разходи, ползи а, е в посока на селските стопани днес? Ще отговоря на английски. Да, има альтернативи. И тук има нещо интересно. Това, което се случва по отношение на а, глифозата, за да обясня какво е въздействието, трябва да дам малко пояснение. Не знам дали вашият опит е подобен на опитът на други земеделски стопани, но след години използване на глифозат, живота в почвата страда много сериозно. Всъщност, какво отглеждате вие? Je suis céréalier, je, je cultive beaucoup de, de blé, de, de, d'orge, de colza, de maïs. Е, ние отглеждаме зърнени е, култури, жито, царевица и други. Но ми се струва, че химическите продукти, които използвам и фитосанитарните продукти нямат реално въздействие върху околната среда. На пръв поглед поне. Друго е научните изследвания. Но а, това зависи и от климата, естествено, но не съм видял а, каквото и е да било въздействие върху здравето на моите животни също. Е, в, е, на почвата, върху почвата. А, също така има, разли, разбира се, а, много опасни продукти, но все пак. From pest, uh, I don't, we can, we can call it differently. Можем да говорим за вредители или за да наречем проблема по друг начин, но мога да дам конкретния пример. В Швейцария и в Дания са разработени вече роботи, които а, посредством инфрачервена светлина установяват къде са плевелите в а, а, полетата. Тоест, обхождат полетата и установяват къде са нежеланите плевели. Съответно, роботът разполага с необходимата технология, посредством която да изкорени съответния плевел. Тези роботи струват 5000 евро, приличат детски колички. Така че можете да контролирате с тях включително и гризачи, които са вредители. Robots who don't not apply glyphosate in the whole area, in the whole field. Да. Роботите всъщност с инфрачервената светлина могат да установят къде са, ам, къде са вредителите, културите вредители и съответно да отидат и конкретно тях да напръскат с глифозат, защото а, знаят на какво разстояние са разположени самите растения, да кажем. Ам, растенията от царевица и съответно всичко по средата са ам, плевели. По същия начин постъпват както в съвременната хирургия и ендоскопските намеси, т.е. не се изрезва целият стомах, когато има проблем в едната ам, част тези роботи са една от альтернативите за борба с вредителите. Знаем, че а, общата сълскостопанска политика в момента е организирана по малко по-различен начин. Ако възнамерявате да инвестирате в устойчиво земеделие, то това е един чудесен начин да си гарантираме устойчиво бъдеще и альтернативи за борба с глифозата. Благодаря. Само в, като реакция, вие казвате, е, разказвате действително а, за възможностите пред царевецата, но да речем при а, ръща или житото, много трудно може да се осъществи това. Благодаря, благодаря. Продължаваме. Давам думата на Робърт Дорман в а, поредицата от координатори, които ще вземат думата сега. Благодаря. С удоволствие ще задам този въпрос. Говорим за биоактивни вещества, които категорично оказват въздействие върху различните системи. Чухме за част от тези вещества и какво е тяхното въздействие. Това въздействие е абсолютно неизбежно. Ако ще се ползват определени вещества, те със сигурност ще имат своето въздействие. Така че искам да. А, така, разбирам добре това, което а, казва госпожа Гайснер. Напълно съм съгласен с нея и считам, че трябва да се ангажираме в много по-голяма степен с а, това точно в кой момент и по какъв начин използваме различни вещества върху почвата трябва да разгледаме по-внимателно каква е технологията за прилагане и да видим какви, с какви възможности разполагаме. Трябва да се ангажираме с нов, нови възможности и какво можем да направим в тази посока. Трябва да внимаваме и какво съдим, защото а, не трябва да правим този избор само възоснова на това, коя е най-ефтината за отглеждане култура. Трябва да помислим за потенциална резистентност, която може да се развие за альтернативни а, третирания на растенията и въобще трябва да подхождаме по-внимателно по отношение на това какво засаждаме и какво внасяме включително, защото с вноса също така внасяме и нови заболявания в общността. когато говорим а, за различни тежки фитосанитарни заболявания, а, много често те идват отвън, в резултат на вноса. Просто защото сме подходили безразсъдно. Интересуваме как можем да подходим по по-устойчив научен начин под, в тази връзка. Как можем да се базираме на научните ам, методи. За, кой, за коя дискусия става въпрос? Ми говоря за дискусията за това какви са альтернативите, а, какви са методите за третиране, които са альтернативни, каква технология да използваме, за да ползваме най-удачните варианти. Съгласна съм, че това е неразделна част от дискусията, това за което говорите. Тук не говорим само за това, че трябва а, да пръскаме цялото поле. Много често фермерите правят точно това. Това е погрешно и е безполезно. Мисля, че е изключително важно а, да отчетем всички тези елементи в процеса на издаване на разрешителни за употреба и лицензиране. Трябва да спрем с пръскането на целите полета. Трябва да прибегнем към целенасочена употреба на пестицидите, които използваме. Това е един вид превентивен подход. Първо трябва да се провери дали изобщо има растения, които трябва да се третират, които да се пръскат. Както казах, съществуват вече альтернативи. Роботите, за които говорих, са такава альтернатива. Трябват ни обаче инициативи и финансиране от страна на правителството, за да могат земеделските стопани наистина да създадат такава практика и да се възползват максимално от нея. Надявам се, че това отговаря на вашия въпрос. Господин Бок, благодаря, господин председател. Благодаря на професор Гисен за изключително приложимите становища, които сподели с нас. По-голямата част от становищата, които чухме обаче, да противоречат на това, което ни каза господин Теразон от ЕФСА на предходното заседание, когато попитах за това дали глифозата е проучван по отношение на въздействието му върху почвата. Цитирам какво отговори той. Да, въздействието е част от заключението, като всички документи и така нататък са публикувани. А, има конкретна глава, посветена на почвените организми и така нататък. Очевидно това е в пряко противоречие с това, което беше посочено от професор Гисен. Та, бих искал да попитам комисията на какво се дължи това противоречие? Можете ли да ни поясните какво се случва тук? Защото когато аз попитах за глифозата, получих този отговор, а очевидно въздействието на глифозата не е достатъчно добре проучено по отношение на това какво се случва в почвата. Ясно е, че има общ мет... метаболитен път а, за всички микроорганизми. Така че можете ли да ни кажете малко повече в тази посока? Allez-y. Uh, the commission. First, first okay. the commission after. after. Um, thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you, Mr. Potts, for the question. Благодаря, господин Потс. Благодаря, господин председател. Мисля, че говорите за отговор в писмен вид, изпратен от ЕФСА след заседанието на 7 юни. Тогава господин Таразона заявява в заседанието, че концентрациите, които се а, установяват в проучването на Гайстенс и други, е, че посочените в досието на глифозата стойности а, отговарят на установеното. Към онзи момент са направени изпитвания по 5 микроорганизма. Това, което пише в заключението от проучването е, че трябва да се разшири броя на изпитв... организмите, върху които се извинявайте, организмите, върху които се ам, проучва въздействието. Не виждам да има някакво конкретно противоречие. А, просто се установяват настоящите, още веднъж са потвърдени настоящите ограничения. А, мисля, че има два елемента, за които, между които трябва да направим разграничение. От една страна, какви са а, предвидените концентрации. Това се осъществява и се изчислява във връзка с препоръчените стойности за всяка култура и съответно се установяват какви са стойностите в почвата. Това е една от процедурите, тя е в правомощите на ЕФСА и е установено, че прогнозите на ЕФСА са точни. Другият показател е концентрацията без наблюдавано въздействие. Тук говорим за организмите, които са изследвани, които са 0,005 от всички организми, които живеят в почвата. Всъщност това е нормата. И когато се поручва тази норма, всичко е в рамките на приемливото. Това, към което аз изразявам съмнение обаче, е, че според нас проучваното всъщност не отразява реалното въздействие върху биотата в почвата. Колега проучва този въпрос подробно и тя заявява, че глифозата всъщност се намесва в синтеза на протеините. В този случай, ако се проведе изпитвания с организмите, които, при които конкретният тип а, протеинов синтез не се осъществява, тези конкретни организми никога няма да се повлияят. А, ние можем да изпием а, а, течност, в която се съдържа определено вещество, което не оказва въздействие върху синтеза на нашите протеини, но също това вещество може да избие всички микроорганизми в нашите черва. Ето за това говорим, че трябва да е, изпитваме реалното въздействие върху организмите в почвата. Не знам дали това внася допълнителна яснота. To, to, to give, uh... Мисля, че ще имам възможност да задам специфичен въпрос, за това ще го направя. Бихте ли казали, госпожо професор, че е, в момента процеса който имаме в, за одобрение в Европейския съюз, достатъчно изследва ефекта върху почвата и а, околната среда. Не! Тук стъпваме на технологии, които са от преди много години на основата на това, с което разполагаме днес – а, сега има нови технологии и се надявам, че тази процедура може да бъде подобрена. И затова е толкова важно да кажем, че глифосатите не са единствените. Има много комбинации в почвата. Ще намерите и сега почва, която съдържа ДДТ заедно с глифосат и други, макар че, глифосат е, макар че ДДТ е замързено, забранено още през 60-те и много други. Благодаря. Благодаря за този отговор. Госпожо Макентар. Благодаря. И аз искам да отправя искам да отправя въпрос към професор Гайсен. Наистина много ми допада вашия университет и а, особено в момента това, което правите за а, а, различните методи за за растениевътство и тъй като а, там има наистина много интересни възможности за бъдещето но това, което наистина е добре да разбере нашия парламент е, че новите техники за растениевътство трябва да се приветстват не само от. не да се считат за някаква храна тип Франкенштайн и ГМО задължително. В Огненото кралство в момента особено много се вълнуваме а, от а, с растениевътството с съхранение а, за различни видове почви и а, хълмове, а, разглеждането на различното количество черви, е черви в а, почвата и така нататък. Напълно съм съгласна с вас за въвеждането технологиите, е, това микро е, прилагане на препаратите и разработка на робороти, защото аз съм напълно убедена, че това е начин за действие, но не сме стигнали до там. И ми се искаше да чуя вашия въпрос за... Е, искаш да чуя вашето мнение по повод на а, глифозата. Според мен, действително, за съхранението типа селско стопанство за съхранение, особено когато не се въвежда глифозата дълбоко в почвата, това е възможно. Но има и такива техники отдавна на пазара. Можете да отглеждате, например, да речем, ако зимната ви култура е, е, е жито и оставате това, е, този препарат на повърхността и то в много малко количество. И виждате кога ви е нужен глифосат или не. И след 4 седмици, например, когато а, са по-високи растенията, може да използвате тези а, устройства за плевене или пък комбинирате различни култури Всъщност има четири европейски проекта а, за възможност на комбиниране различни култури а, в а, едно и също поле. Имаме цяла такава система за а, хранителната верига, а, и разбира се, е, тези методи, които са свързани с съхранението, е, са добра, добро начало, но трябва да има и, разбира се, хора, които купуват тези продукти. И тези е, два проекта бяха действително успех. Благодаря. Благодаря за тези ценни уточнения. Според мен, госпожа Мюлер. Благодаря много, госпожо професор Гайснер. наистина са много а, важни тези елементи, но все пак трябва да имаме предвид и а, съразмерността и това, което ще получи накрая сърски стопанин като рекота. Не знам колко оптимистични можем да бъдем господин Дидрих. Комисията ви пре, а, предложи а, съответния механизъм. Вие трябваше да разгледвате а, тези отговори, но всичко това означава, че трябва да си сътрудничат различните научни институции, е, институти и извън Европейския съюз. Може ли да поясните гледната точка на ОИСР, как може да се постигне това и как можем да способстваме за международното сътрудничество? Механизмът беше обсъден и в заседанието с ФАО. Как може да участва комисията в този процес? Каква би могла да бъде вашата роля? Ролята на ОИСР до момента беше следната. Ние разглеждахме единствено и само как могат да се разработят методологии – разглеждахме възможности които да осигурят едно посочност хармонизация на методите в различните държави, без да разглеждаме отделните вещества. До преди няколко години имахме програма за оценка за оценка на химическите вещества. 1200 оценихме, но никога не сме прилагали тези методи към пестицидите. Доста сложен е въпросът. Това, което се опитваме да направим е да могат държавите да оценяват веществата по едно и също време. А, има разлики в различните държави, в някои има доста голяма степен на гъвкавост, много време за оценка на веществата и да си кажат, ами ще изчакам а, оценката в а, Съединените щати и след това ще извърша своята оценка. В Европейския съюз нямаме тази, този лукс, много са кратки сроковете в закона, така че няма как ЕФСА да работи с Съединените щати или поне в същия срок. Може би това е нещо, което си заслужава да обмислим. Благодаря, госпожа Хазенкамп. Искахте ли да зададете въпрос? Госпожа Риевази. Всъщност тогава ще задам аз два. Добре, по изключение, ако госпожа Хазенкамп е, е, е съгласна и е, се отказва от своето право за въпрос, заповядайте. Искам да задам въпрос на комисията тъй като ми се струва, че е все пак любопитно, че една и съща молекула може да има различни имена, защото става въпрос за два регламента. Ще дам пример. Ако дадем един такъв пример, PNOS е, в а, неговите пределни концентрации 2000 е и 2016 беше 0,2 микрограма за литър за фитосанитарните продукти. При биоцидите вече не сме на 0,2, а 0,0048 микрограма на литър, защото изведнъж сме разбрали, че е много по-токсично това вещество. И това, което е а, странно, е, че в друг регламент за продукти за растителна защита, количеството изведнъж е 0,008. И така има една и съща молекула с различни имена. И когато комисията казва всичко е наред, може и да обясни ситуацията, която аз току-що обрисувах. Имам един друг въпрос а, към професор, професор Гисен Започва почвата. Хората казват, че и вярват в ролята на глифозадите като антибиотик. И наистина спрямо фауната а, това има въздействие и върху флората, и върху фауната. И в оценката, и тук става въпрос и за казаното господин Дидрих, но там виждаме, че имаме и протоксички, мутаген, мутагенни и така нататък вещества. И когато една държава е, е забранила глифосадите, вижда всъщност само една малка част от проблема. И вие казахте, по почвата нямаме мед, добри методи, не са актуални, не а, остарали са методите, никога не се взема преди цялостната роля а, за, върху, или въздействие върху екосистема. Така че ако може ролята а, на глифозаите като антибиотици да а, коментирате. И така, първи въпрос към комисията беше. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо Ривази, за въпроса който е според мен съответствие за оценките между една или друга правна рамка от една и съща агенция през времето. Ако ЕСЕС променила своето становище от 2016 година по-късно от, и, е, от 0,2 но и е стигна до 0,09, това е нещо, което много често виждаме. Когато ЕФСА получи нови данни, нови изследвания, съвсем обичайно се случва това. Те а, актуализират праговите стоености в околната среда и така нататък. Именно това е и а, не, причината, поради която съществуват тези периодични прегледи, за да могат да се включат новите данни, новата информация в процеса и да могат да се постигнат по този начин нови прагови стоености, нови сравними показатели. Не съм убедена точно кога е направена оценката за Емила Коприт, ако правилно чуваме, дали е била по същото време е, и дали е продължила е, ЕФСА като ЕКА в същата посока надолу. Но чувам наистина вашия въпрос, когато виждаме разлика между ЕКА и ЕФСА за, един и същ, за едно и също вещество, ние се а, консултираме с тях. Имаше един друг случай, за устойчивостта а, на едно а, вещество. А, и се оказа, че става въпрос за 20 градуса при ЕФСА и 2, 12 градуса при ЕКА на, при метода на тестване и това действително а, води до разлики. Веществото, което вие повдигнахте, си го записвам и ще погледна ситуацията. А, действително, когато се използват а, едни и същи а, данни, един и същи метод, трябва да има един и същи резултати. Опитах се наистина да обясня този антибиотичен ефект шикимата, път на шикимата се нарича. Това означава, че всички организми, растения и бактерии, които имат същия синтез на протеин, ще бъдат убити от глифосата. Има една чудесна статия от 2018 година, съвсем наскоро публикувана. Там може да прочетете действително как е изследвано това. Знаем го Ясно е, същото се а, случва и в нашия стомах, когато поемем глифозат. Всички бактерии, които имат подобен синтез на протеини, ще бъдат убити, другите не. Знаеме, че стафилококи, стрептококи, лошите бактерии, да ги наречем, в човешки организъм, те имат друг начин за синтез на протеините, затова те няма да бъдат убити. Тоест, а, той е селективно антибактериален глифозада. Има и една, а, едно гъбично а, вещество, което също а, попада под а, мерника на глифозада. Но има и други активни общ, а, вещества, които имат, разбира се, а, специфичен начин на действие. Това означава, че а, прекъсват някаква специфика, някаква конкретика в а, метаболизма. Така че, ако не изследвате организмите, които евентуално а, на които това може да се отрази, вие няма как да стигнете до а, този ефект. А, глифозадите голям скандал стана, но има и 500 други, които трябва да се изследват. И за мен е много важно, ако сега се забрани глифозата, трябва да се изследват едни други четири хербицида, които са на пазара. През 1945- та е въведен единия на пазара, след, след това беше Виетнамската война и това са веществата, които веднага ще заменят глифосатите. Ето защо трябва тези четири вещества да се изследват заедно, за да говорим за устойчиво селско стопанство в Европа. хората от Аржентина ми се и ми питат какво направим. Искам да го, искаме да го махнем това вещество. Но ако може от Европейския съюз да се даде подкрепа както беше и вашия въпрос, да се даде решение на селския стопанен. Ето това е технологията, която може да а, ползвате. А, и все пак да изкарате някакви а, пари със своята селскостопанска дейност. Технологиите съществуват, трябва да се приложат. При положение, че вече има а, над 1160 а, смеси за европейските почви. Наистина е чудесна работа за вас, но толкова много замърсители има в момента в околната среда, че това, което трябва да обмислим е защо да не ги използваме е, на принципа замърсителя плаща. Не селския стопанин за случая, но е, също отчитайки, че нямаме възможности за почистване. 30% от почвите все още имат ДДТ, акумулирани в растенията. И това не е вина на селски стопанин. Той използва одобрени продукти. И тези продукти продължават да съществуват а, в почвата. Има и нужда и от технологии за това как да прочистим почвата, как да ги изкараме тези вредни вещества от почвата. Благодаря. Благодаря много, господин Лазо. Благодаря, господин председател господин Титрих, вие казахте, че начина по който се а, публикуват и, и осъществява там изследванията, е различен в различните държави, дали имате възможност да оцените тези изследвания и в какви срокове? Благодаря. Мисля, че дебатът е особено обострен в Европейския съюз, тъй като доста повече отколкото другите държави. Всички държави е, искат да подобрят методите на тестване, както и на оценка на риска. ОИСР съществува функционира с лидерска позиция на различните държави. Когато има някакъв проблем, се вижда дали има метод за изследване на бактериалното съдържание, да речем, на почвата, или ако има държава, която търси такъв тип а, о, изследване или тестване, което да бъде стандартизирано, тогава идва нашата роля. Регламентите за пестицидите са едни от най- сериозните двигатели за нови технологии. Има много голяма нужда от ам, методи за превенция на Супер cher. Euh, donc on a un besoin pour tester systématiquement toutes les substances. В отношение на възможностите за предотвратяване на проблеми в развитието в нерв, нервно, нервната система. Ето защо е необходимо да имаме и указания в това отношение. Други методи има и в областта на ендоктрините дисруптори и на трето място, разбира се, са пестицидите. Благодаря. Председателят, благодаря. Още трима желаящи желаят да се изкажат. Господин Уайт, госпожа Руш и още една колега, господин Уайт. Колеги от колегин, вилкомен. Благодаря, господин председател. Искам да кажа на колегите. Добре дошли в сферата на биологичната архитектура. Ако искате да рекламирате някакви лози или вина или други органични продукти, слушайте какво ви говорят колегите. Те имат много добри продукти. Аз искам да попитам нещо за пестицидите, както и за тяхното натрупване. Има ли изследвания в тази посока и можете ли да ни съобщите какви са резултатите? И също така, има ли биопоказатели, които са достатъчно надежни за това, че има прекомерна употреба на пестициди? Искам също да попитам. Заразената почва е, вреди ли на човешкото здраве и правени ли са изследвания в тази посока? Например, ако част от почвата е деградирала, влизат ли пестицидите в а, човешкото тяло? Отговор на немски. Да. А, няма все още академични проучвания. Направили сме изследвания за анализ на пестицидите, които се намират в почвата. В 83% от мострите, почвените мостри, които сме анализирали, а те са от цяла Европа, се срещат, както ви казах, 160 смеси на различни видове пестициди. Много трудно може да се намери почва в Европа, която да не съдържа пестициди. И така, когато намерите пестициди е, в почвата и извършвате ДНК секвенсиране, ние ще получим резултатите от е, изследванията на мострите в края на годината и ще започнем да ги тълкуваме, да ги анализираме е, след края на годината. Колегите в Швейцария също работят по аналогичен а, е, проект. При пестицидите трябва да се направят по-задълбочени изследвания, трябва да се изследва метаболизмът, трябва да се, из... да се види точно на кой етап от метаболитните процеси пестицидите оказват вредно въздействие. Може би и това разделяне, което обрисувах пред вас на добри, лоши и грозни микроорганизми, които живеят в почвите, до някъде ни помага, но всичко е много по-сложно. Вземете съдържанието на водата. В една суха почва има по-малко микроорганизми, които могат да се окажат вредители. Обаче, в по-влажна среда на преден план излизат други микроорганизми. Аз не съм агроном. За първи път се срещнах с земеделци, които обработваха площи с размер над 250 хектара. Някои от тях имаха огромен опит и казваха така, ние оставяме на своите наследници мъртви почви в резултат на всички вещества, с които сме ги обработвали. И всъщност рискуваме въобще да унищожим живота в почвите. В Естония това е голямо притеснение. Замеделците там се притесняват истински, че почвата им умира. Затова е време за много голяма промяна в начина по който се пръскат културите. Картофите, например, се пръскат общо, цялостно, няколко пъти годишно. И никой не е проучил страничните ефекти. А в академичните изследвания до сега, в научните изследвания, преките ефекти са сравнително добре установени, но истинската картина ще бъде допълнена и от страничните отражения.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 този подход, е, който се разгръща в строго определени рамки. Споменахте го. Говорихте за ролята на омбудсмана и за това как тя подхожда към своите задачи и към жалбите, които получава. Ако правилно сме ви разбрали, вие споменахте За това, вие споменахте за това, че две от десете вещества, с които сте се занимавали, още преди да изтече срокът на разрешението за тях, е, вече се използват по-ограничено поради това, че са поступили научни данни за вредното им отражение. Не може ли в бъдеще да се възприемат по-качествени подходи? Правилата са променени през 2009 година за последно. Има някакви прагове. Аз самата не съм чак толкова компетентна. Имам усещането обаче, че не вярваме на когото трябва. Като че ли комисията някой път дава разрешенията прекалено бързо, даже противно на правилата и противно на научните виждания или констатации – Имате ли предложение за това как парламентът да се противопостави на подобна практика? Какво мисли омбудсманът за по-нататъчния ни напредък в тази област? Господин Батлер. The... Най-напред. Аз споменах две от общо 10 вещества. При приключването на оценката и даването на подвърждаващата информация, комисията съобщи на омбудсмана, че в два от 10 случая допълнителната поступила информация е накарала комисията да ограничи употребата на тези вещества. В единия от случаите веществото се одобрява за в бъдеще само за употреба в парници, но не може да се употребява на открито. А във втория случай се ограничават количествата вещества, които могат да се използват. Значи, това са решения приети при предишния нормативен режим, съгласно директивата, а не съгласно сега действащата уредба на регламента от 2009 година. Сега, дали е, регламентът от 2009 година създава предпоставки комисията да влага достатъчно внимание в това, което прави. При разследването си е, омбудсманът изразява безпокойството, че съгласно регламентът от 2009 година има възможност да се даде одобрение, докато все още се очаква поисканата допълнителна информация. И тази процедура би трябвало да се използва изключително внимателно, изключително предпазливо, в строго съответствие е, с правилата за даване на разрешение. Омбудсманът не се е занимавал конкретно с, с случаи, при които решение е постановено а, съгласно регламента от 2009 година. И за това омбудсманът изразява само общо пожелание да се действа много внимателно, за да не се злоупотребява с процедурата за даване на разрешение, докато все още не е поступила поисканата допълнителна информация. Всъщност, е, омбудсманът е, може да се занимава само с въпроси поставени в жалбите и това ограничава обхвата на отговора, който може да даде. Е, що се отнася до края на вашия въпрос, свързан с ролята на омбудсмана, до голяма степен омбудсманата реагира на въпроси поставени от обществото, от гражданите на Европейския съюз, от предприятия, които работят в Европейския съюз. Също така омбудсманът има възможност по своя инициатива да разглежда определени въпроси. За съжаление обаче, службата на омбудсмана е много малка по размер. Тя има само 65 щатни служители. Възможностите за разследване са изключително ограничени и трябва да правим много, много е, голям избор, много голямо пресяване на това с какво ще се занимаваме, какво ще разследваме с тези ограничени ресурси. Е, съжалявам, че е, е, някой път в моите изказвания съм употребявал израза омбудсманът все още не се е занимал с това. Това е горчивата истина. Просто не сме имали възможност да извършим надлежно разследване. За това омбудсманът не е формирал становище. Не мога да ви кажа нищо повече от това. Благодаря. möchte Ihnen trotzdem ans Herz legen, wir haben ja jetzt gehört, dass auch die Zulassungsverfahren insgesamt nicht auf... Ich Искам да кажа следното. Разбираме, че процедурата за издаване на разрешение не е чак толкова е, съвременна. Има нови методи за изследване и има безкрайни форми на живот на нашата планета. Много бихме се радвали, ако бъде актуализирана процедурата за издаване на разрешение и общо заето бъде приведена с по-високи стан... в съответствие с по-високи стандарти. Вижте, а, Промяната на регулативната система за одобрение на веществата и издаване на разрешение за продуктите е задача на законодателите. Омбудсманът има опит с жалби, които постъпват и може да идентифицира определени проблеми, но за съжаление Изменението на нормативната уредба не е в ръцете на омбудсмана. Може ли комисията нещо да допълни? Може би вие желаете да го направите. Благодаря, господин председател. Е, като отзвук от казаното на господин Батлер, е, става дума за нещо, което е основен източник на недоразумение. Това личи и от писмото на неправителствената организация. В директива 91414 нямаше изрични предпоставки за това кога може да се иска допълнителна информация и кога на не. А сега в регламента от 2009 година се съдържат такива предпоставки, такива изисквания в доклада на омбудсмана от 2018 година се вижда, че според преценката на омбудсмана ние прилагаме законодателството от 2009 година съобразно предписанията му. Обаче писмото от неправителствената организация визира вещества, одобрени по предходната директива. Директивата, която предхождаше регламента. Господин Ботлер правилно каза, че за две от веществата сме преценили на основата на поступилата допълнителна информация, че е, се налагат известни ограничения. Да се ограничава количеството вещества, които се използват или да се ограничи мястото, където те могат да се използват. Обаче за останалите вещества, 8 от общо 10, е, ние сме преценили, че всички дадени данни съответстват на истината, поради което не се налагат ограничения abschließen. Es war ein sehr, sehr interessanter Nachmittag. Herzlichen Dank. Следващата колега, благодаря. Искам да благодаря всички, които се изказаха днес след обед, защото наистина тази част от деня ни бе извънредно интересна. Е, необходима е солидност на научната работа. Ако учените а, знаят какво става, а то не е отразено в законодателството, значи нещо не е наред. Ако законодателството ни е частично, нещо не е наред. Ако науката и нейните констатации не се вземат предвид, нещо не е наред. И то много сериозно не е наред. Може да се каже, става дума за пари. наука, която обслужва единствено економиката, не може да е истинска наука. Това не е науката, която бих искала да съществува в Европа. Ние трябва да намерим най-доброто решение, най-добрия отговор на въпросите, които ни интересуват. Това трябва да е задачата на истинската наука. Не може учените да работят с капаци на очите само за да не поставят под заплаха системата, която им плаща подобна практика е абсолютно порочна. Говорим за живота на планетата и за бъдещето на човечеството. Не говорим само за пари, не говорим само за е, договори. Е, вечно ще се намерят оправдания, ако говорим само за договори и за пари. Планетата е нашия дом. Говорим за живота в този дом. Затова хората не вярват в процедурите и не вярват на това, което стана с глифозата. Смятат. И това е тяхната интуитивна нагласа, че е било направено погрешно. Погрешна преценка е била направена и е взето погрешно решение. Ме... Да, мога да отговоря. Вижте, има много учени, които работят по тези въпроси и то работят много целенасочено и са твърдо решени да стигнат до реални резултати. Не се притеснявайте. Има хора, които са абсолютно решени да извършват солидни научни изследвания, независимо от всякакво външно влияние без влияние на политиците или на когото и да било други го. Ние искаме да знаем как функционират екосистемите и каква промяна могат да понесат. Много хора проявяват интерес към мобилизирането на ресурси, да се търсят отговори на тези въпроси и то в цяла Европа. Председателят, благодаря. Благодаря в крайна сметка е, учените ни дават своите констатации, а нашата задача е да изработим правилата в качеството ни на съзаконодател. И за това винаги трябва да знаем, е, когато правилата не дават резултат, дали се налага изменение. И комисията също го прави, също ни дава такива съвети, защото внася своите проекти. Целта е всичко да става все по-добро в интерес на европейския гражданин, а не в интерес на нечия администрация някъде си. Благодаря, благодаря за вашата работа. Битката продължава, работата продължава колективно. И мерси aux euh, Председателят любезно благодари на преводачите за тяхната работа.